Добър ден, колеги, дами и господа. Моля, заемете местата си. I would like to start immediately. Нека започнем незабавно. Welcome very, very warmly. Да приветствам представителите на румънското председателство. Това е първо заседание на нашата комисия с представители на румънското председателство. Много се радваме, че сте днес тук. Както знаете, приближава края на нашия мандат. До средата на април ще работим. След това предстоят избори в края на май. Искаме да отметнем максимално работа до края на мандата. През едните седмици, ако искате да се гласува по резултатите от нашите преговори, това ще стане през април. Не е лесна задачата пред нас, пък и пред вас, Романското председателство. За първи път имаме такова председателство. Поздравления! Ние сме готови да си сътрудничим с вас. Добре дошъл на министър Антон Антон, министър на енергетиката, включително ядрената и министър Александро Петреско, министър на комуникациите и информационното общество. Министър Антон отговаря за енергетиката, включително ядрената енергия. Така че цялата енергетика. Може би колеги ще задават въпроси и по климата, тъй като енергетиката и климата са тясно свързано. Министър Петреско отговаря за ИКТ и програма в областта на цифровите технологии. Пред нас е програмата Цифрова Европа, нова програма с финансиране от 9 милиарда евро. Що се отнася до енергетиката, има няколко досиета, по които работим. Очаква се напредък по време на румънското председателство. Механизма за свързване на Европа е изключително важен. Общите правила за единия пазар природен газ, закриване на АЕЦ и Европейския инструмент за безопасност в ядрата енергия – адаптиране на Директивата за енергийна ефективност и Енергийния съюз поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Що се отнася до цифровия дневен ред? Пред нас са механизма за свързване на Европа, програмата Цифрова Европа, повторната употреба на информацията в обществения сектор. Приключи се вчера, май. Да, вчера. Вчера в 6 часа вечерта. Или 5 часа. Така че все още не може да се каже, че го обсъждаме. И индустриални технологии, център за компетентности и мрежа за на националните координационни центрове. Това са девет различни въпроса. Нашата отговорност, нашата комисия е и по други досиета, но сега обсъждаме с различни министри на румънското правителство. Заложили сме 9 такива. Така че, уважаеми. Министър Антон Антон. Министър Антон ще започне дебата. След това предлагам да има дискусия и след това ще има отговори, бележки, след което ще преминем към ИКТ, цифровия дневен ред, до следваща точка. Нека се разделят двете дискусии. И така, господин министър, заповядайте. Thank you, thank you very much, much President Buzek. Стимате домнуле благодаря, господин председател Бузек. Уважаеми господин Бузек, почитаеми депутати в Европейския парламент, днес се явявам пред вас, пред комисията ИТРЕ, за да представя приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз за първата половина на 2019 година. Това е наистина голямо удоволствие за нас. Бих искал по-специално да благодаря на вас, господин председател Бузек, за това, че ме поканихте и за това, че ми давате тази възможност да представя програмата на Румъния за следващите 6 месеца. Също така бих искал да изразя своята благодарност а, на предходните председателства. Е изключително важно е да продължим да надграждаме над постигнатото от австрийските колеги. Австралийския, извинете, Европейския парламент е гласа на европейските граждани. Той е един от най-силните двигатели зад европейския проект. Освен това, той е основен партньор на председателството, за да може да се приключи законодателната работа. Това ще има положително въздействие върху европейските граждани през идните години. Затова бихме искали да имаме конструктивно сътрудничество с Европейския парламент, както и с другите европейски институции. Румъния а, съзнава отговорността на своя мандат и разбира предизвикателствата, пред които е изправен Съюза. Следователно, румънското председателство ще играе ролята на брокер, за да може да допринесе за може да се постигне конструктивен напредък и по климата, и по енергетиката. Ние сме безпристрастен медиатор. Контекстът е изключително сложен. Контекста, в който тече нашето председателство. настоящия етап на различните досиета залагат реалистични амбиции за получаване на конкретни резултати и за насърчаване на европейския дневен ред. В контекста на тези предизвикателства Румъния потвърди в своя диалог с европейските институции и партньори, че румънското председателство иска да допринесе към сближаването и към европейското сцепление на Съюза за да можем да сме сигурни, че имаме устойчиво и справедливо развитие на всички граждани на Съюза. Искаме да има по-голяма консолидация между държавите членки, по-голямо сближаване и за това трябва да се изпълняват необходимите политики за справяне с предизвикателствата, свързани с енергийната сигурност и консолидиране на глобалната роля на Европейския съюз. Моля, позволете ми да представя най-общо нашата програма като председателство. Ще надграждаме над четири стълба и искаме да постигнем економическо и социално сближаване, като насърчаваме една енергийна политика, която да е устойчива. Искаме да се срочим върху ефикасен преход в енергийния сектор и да постигнем целите свързани с енергийните ресурси, климатичните изменения. Бихме искали също да напреднат преговорите по многодишната финансова рамка, за да защитим общия си енергиен пазар. Важно е също така да се финансират важни протури, проекти извинете, в инфраструктурата. Всички тези усилия са изключително важни, за да се постигне нашата цел една енергетика, която да е сигурна, устойчива и конкурентоспособна. Не е достатъчно единствено и само да се изпълняват енергийните политики на Съюза. Трябва също да се съсредоточим върху цифровата инфраструктура, климатичната дипломация, транспортните технологии, както и средствата за научно-изследователска дейност. Тъй като споменах потребителите, бих искал да кажа няколко думи върху нашата гледна точка, а тя е, че ние слагаме гражданина на всяка една държава членка в центъра на своите усилия. Съсредоточаваме се върху диверсификацията на източниците на енергия, осигуряваме сигурност на енергийните доставки, както и търсенето на по-достъпни енергийни източници. Що се отнася до енергетиката, нашите приоритети се групират в два блока – Първо, ще продължаваме да изпълняваме политиката за енергиен съюз, законодателното измерение и на второ място бъдещето на енергийната система в енергийния съюз. Това е незаконодателната част. Разбираме значимостта на това да се работи неуморно, за да може да има приемственост на европейските инициативи. За това ние ще се съсредоточим върху законодателното измерение. От самото начало на своя мандат обърнахме специално внимание на политическите споразумения, свързани с онези досиета, които бяха постигнали напредък при предишните председателства. Специални усилия върват по посока на последователно след австрийското председателство. Както знаете, има политическо споразумение с Европейския парламент на последната тристранна среща на 18 декември. Това бе потвърдено миналата седмица на Корепер на 18 януари. Що се отнася до пазара за електричество и газ, искаме да направим така, че тези документи да бъдат изпълнени в кратки срокове. Сега, директивата за природен газ. Румънското председателство ще продължи да работи конструктивно, за да води преговори по този файл. Искаме прозрачна регулаторна рамка, като се вземе предвид, разбира се, политическата воля на съзаконодателите. Затова на 15 януари започнаха техническите дискусии на ниво работна група по енергетика. Тази тема е изключително чувствителна и тук има много образни мнения в различните държави членки. Нашето председателство разбира, че това е приоритет за Европейския парламент и ще работим науморно, за да има напредък по него в съвета. Освен това, Искаме да работим по по-скорошни законодателни предположения, свързани с етикетирането на гумите, адаптирането на енергийната ефективност в светлината на Брекзит. Изключително важно е етикетирането да напредне особено имайки предвид потребителите и целия сектор. Много бърз напредък се очаква в тази посока. Искаме общ подход да се приеме максимално бързо и да започнат преговори с вас също в кратки срокове, ако това е възможно. Що се отнася до директивата за енергийна ефективност и регламента за енергийното управление в контекста на Брексит – ние трябва да кажем, че това са много технически теми и трябва да гледаме на тях от гледна точка на Брекзит. По време на австрийското председателство с законодателите са провели неформални срещи. Надявам се скоро да се стигне до съгласие по този проект и официалните преговори се ще започнат след като Европейския парламент определи своя преговорен мандат. Знаем, че трябва да се развиват трансевропейските мрежи в енергетиката. Нужни са високоефективни е, такива. Нужно е те да работят добре. Трябва да има напредък също и що се отнася до междунационалните преговори по регламента, свързан с механизма за свързане на Европа. Това досие се управлява заедно с секторите далекосъобщение и транспорт. Имаше инициатива по време на австрийското председателство, свързана с ам, постигане на частичен общ подход от страна съвета на 3 декември по време на съвета по транспорт. Първата тристранна среща се проведе вчера на 22 януари и заключенията бяха положителни. Тъй като времето ни е ограничено, бих иск... бихме искали да имаме конструктивен диалог с Европейския парламент. Силно се надяваме, че целта на парламента съвпада с нашата, а тя е да има гладък преход от настоящия финансов период за механизъм свързана на Европа към този, който трябва да се приеме от 2021 година и след нея. Ще има срещи на съвета по енергетика. Всъщност имаше такива срещи. Този съвет се проведе през декември и ние ще се опитваме да продължаваме с задълбочените дискусии за поддържане на една чиста планета. Целите за 2030 година са отлично отправна точка за намаляване на емисиите на парникови газове в дългосрочен план гледна точка на комисията до 2030 година е изключително важна. Така можем да обсъждаме и по-дългосрочната перспектива 2050 година. Планираме също да започнат дискусии по тази тема. Това ще стане на ниво съвет по енергетика. Той ще бъде проведен на, а, заедно с срещата на върха на 9 май в Сибил. Енергийната общност е един от успехите на външната политика на Европейския съюз в сферата на енергетиката. По-настоящем имаме 9 договарящи се страни, които са се разбрали да прилагат законодателството на Съюза в сферата на енергетиката. Ние като държава сме една от държавите основатели на тази общност 2005-2006 година, още дори преди да се присъединим пред, към ЕС. За това ние ще подкрепим дойността на енергийната общност по време на нашето председателство. Както знаете, през ноември се получи мандат за начало на преговори, за да се измени договора за енергийната общност. Целта тук е да се въведе реципрочност в енергийното законодателство на Съюза. Това са задължения, които съществуват между държавите членки, които ще станат задължително между договарящите се страни в енергийната общност и а, държавите членки. Преговори трябва да започнат през януари тази година. Надяваме се, че преговорите ще приключат бързо, за да може да се стигне до съгласие от страна на Европейския парламент. Това ще бъде голяма стъпка напред за нас, имайки предвид а, функционирането на пазара и сигурността на доставките. От незаконодателна гледна точка трябва да кажа, че Искаме един енергиен преход и постигане на целите, свързани с климата и енергетиката. Искаме съветът да приеме заключение по тази тема на заседанието си през юни. Ще обърнем специално внимание на разработването на енергийна инфраструктура – различни решения за съхранение на енергия и новаторски технологии. Отново законодателната част, що се отнася до закриването на АЕЦ, ще продължим усилията, които започнаха по време на австрийското председателство, за да се намерят консенсусни решения на ниво работна група ядрени въпроси или въпроси от ядрената енергетика. Това е един от приоритетите на нашето председателство. Искаме по-безопасна, по-сигурна Европа, искаме засилена ядрена сигурност и създаване на по-безопасна среда за нашите граждани и околната среда. Настоящия, настоящият контекст се променя. преди, той е предизвикателство за държавите членки. И за това румънското председателство ще приеме заключение на съвета, свързани с засилване на ядрената безопасност. Ще има много срещи в Брюксел на този съвет. Ще се видим в Брюксел, след това в Люксембург на 25 юни, след това ще има енергиен съвет на 4 март. След това ще има още един съвет през юни, който ще се съсредоточи върху приемане на заключение на съвета, свързани с бъдещето на енергийната система на Енергийния съюз. Надяваме се те да дадат възможност за дебати, които от тук насетне да продължат. Благодаря. Както виждате, колеги, много бързо тече времето. След 45 години трябва да започнат дискусиите с още други двама румънски министри, ако искаме да приключим до 3.45, е задължително да се обсъждат въпросите заедно. Имам предвид енергетиката и ИКТ и цифровите технологии. Тоест тези две теми заедно, иначе няма да успеем да се вместим във времето. И така, сега ще дам думата на министър Петреско който ще представи своето становище по, за следващите няколко месеца. Uh, uh, uh, благодаря, господин Бозек. Е, позволете ми най-напред да благодаря на много на членовете на Европейския парламент, които любезно отделиха време е, от натоварения си график е, да проведат индивидуални срещи с мен завчера, вчера. И днес наистина благодаря ви за това, че съдействахте за приемането на много от законодателните инициативи в рамките на единия цифров пазар. Благодарение на вас, на вашите усилия, приехме две трети от законодателния пакет за единия цифров пазар и Румъния смята да приключи работата по този пакет по време на мандата си. Ще е, ви отнема не повече от 7-8 минути. Сега, за да ви запозная с е, ценностите, принципите и, и фактите, е, свързани с румънския председателски мандат, що се отнася до цифровата економика. За мен е удоволствие отново. Нека кажа, че съм днес сред вас. С благодарност отново за цялата ви законодателна работа. Um, Що се отнася до приоритетите на румънското председателство? За мен особено удоволствие е да, да съсредоточа вниманието ви върху цифровата економика, тъй като според мен Румъния е цифрова по образование, по, по менталитет и култура. И толкова по-голяма е решимостта на румънското председателство да надгради е, този потенциал и да допринесе за цифровизацията на целия съюз. Е, нашият девиз е една Европа без граници, Европа на преобразованията и цифровите технологии. Само по този начин можем да гарантираме конкурентоспособността на континента. Нуждаем се от оперативно съвместими, дружелюбни за потребителя електронни услуги – обединяващи усилията ни за намаляване на економическите несъответствия, свързани с цифровите несъответствия. Стремим се към ориентирани към потребностите на нашите съграждани, т.е. на потребителите, както и на економиката, цифрови услуги, услуги, които са технологично устойчиви и които гарантират технологична гъвкавост. С достъп за всички, особено в отдалечените и селските райони, за нуждите на обществените услуги, образованието и заетостта. Приоритетите на Румънското председателство в това отношение се групира по направленията новаторство, кибернетична сигурност, цифрови умения, А, тук става въпрос за е, блоковите технологии, блоковите е, вериги, изкуствения разум, кибернетичната сигурност. Румънското председателство ще насочи вниманието към създаването на една благоприятна среда за европейско новаторство, за разрастващите се предприятия в цифровата економика, така че всеки в Европа да извлече полза от цифровото новаторство. Да се насърчава цифровото предприемачество, е, цялата европейска економика и промишленост да се възползва от новите възможности. Подходът ни е ориентиран към бъдещето. E. Що се отнася до кибернетичната сигурност, за нас тя е високо приоритетна, тъй като благодарение на нея ще опазим геостратегическите си интереси, както и своите демократични ценности ще работим в това отношение, в това число за отбранителна способност в кибернетичното пространство, опазвайки не просто економиката, а демократичното си общество. Освояване на цифрови умения и предотвратяване на изтичането на мозъци. Това е от голямо значение за създаването на европейска марка в това отношение. Ще се стремим да попълним празнотите, да преодолеем разделението между различни обществени слоеве и възрастови групи, така че всички граждани да могат да извлекат полза от цифровите преобразования. Средата става все по-сложна, технологията се развива крайно динамично. Необходими са нови цифрови умения във всяка област, във всяка сфера на дейност. За нас цифровата просвета, цифровото образование е от решаващо значение за една цифрова екосистема, която да благоприятства новаторството и предприемачеството. По тази причина румънското председателство ще акцентира върху цифровата грамотност. Promoting creativity, talent and specialized skills for big data, cybersecurity. Ще работим в това отношение отново по отношение на големите информационни масиви и кибернетичната сигурност. По време на румънското председателство на съвета ще насърчаваме в по-голяма степен на влизането на жените в тази технологична област. Всички законодателни актове, които по-настоящем са предмет на преговори, в тази област са еднакво важни за румънското председателство. А те имат един общ елемент. Създаването на значителна добавена стойност възоснова на съществуващите данни в цифровите информационни масиви. И в интерес на обществото и економиката. Всички политически законодателни мерки ще ни дадат възможност да опозотворим новаторските технологии и услуги и по този начин да повишим стойността на европейската економика на данните до близо 800 милиарда евро през едните няколко години. В това отношение трябва да се каже, че общественият, държавният сектор е е сред най-интензивно използващите данни, информационни масиви и ние ще насочим вниманието към изразходването на, на държавни средства, на, на публични средства за развитието на тези технологии. Румънското председателство вчера с успех постигна временно политическо споразумение – е, с Европейския парламент е, за изменената и допълнена директива е, за информацията в държавния сектор. Благодарение на това ще се повиши прозрачността на политиката, ще се насочат целево средства от държавните бюджети за повишаване ефективността на държавната администрация. Това на свой ред ще увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия. Всички тези приоритети предполагат амбициозно финансиране и инвестиции, особено що се отнася до високоскоростните изчислителни машини, кибернетичната сигурност и напредналите цифрови умения. Не на последно място и за развитието на солидна цифрова инфраструктура. Ето защо постигането на напредък в преговорите по а, програмата Цифрова Европа и Свързана Европа са друг приоритет за романското председателство. За да се конкурира в световен мащаб, Европа следва да инвестира в най-съвременните технологии, научно-изследователска и развойна дейност. Един дис значителен единен вътрешен цифров пазар, пазар на данните, предполага участието на всички, създаването на центрове за цифрово новаторство и цифрови умения. Също така, румънското председателство отдава особено значение на законодателното предложение за центрове по кибернетична и, е, кибернетична сигурност. Обедени сме, че усилията ни ще допринесат значителна степен за укрепването на промишления капацитет за гибернетична сигурност, е, което е необходимо за един изпреварващ събитията политически подход и засилено сътрудничество навсякъде в Европа. Предвид динамично развиващия се технологичен ландшафт, комуникациите са от съществено значение за цялата цифрова економика – от последното преразглеждане през 2009 година на директивата за електронна неприкосновеност, комуникационните, съобщителните услуги се развиха значително и почти всички съобщения вече минават през интернет. Ето защо личната неприкосновеност, неприкосновеността на личното пространство в електронното пространство е приоритетна за нашето председателство. Съветът прие документ през декември 2018 година по този въпрос и румънското председателство вече работи конкретно. Позволете ми да се възползвам от възможността отново да благодаря на онези членове на Европейския парламент, които отделиха от времето си, за да разговарят лично с мен. Да ви благодаря за значителните постижения до сега и да ви уверя, че винаги може да се обръщате към мен за разговори според вашите приоритети, така че предстоящите месеци под румънското председателство да се превърнат в образцов успех. Благодаря ви, господа министри. Сега да пристъпим към, към дискусията. Първо ще дам думата на нашите координатори и представители на политически групи по един от политическата, политическа група. Започнем с НП. Благодаря, господин председател, господа министри. Благодаря ви за това, че се отзовахте нашата покана. Предвид недостига на време ще задам само два въпроса. Но първо, нека спомена, вие накратко посочихте значението на кибернетичната сигурност за отбраната. И в тази връзка, как гледате вие на предложението на, на парламента за ЕНИЗА, за Агенцията за мрежова сигурност, която не е типична изпълнителна агенция на Съюза, е, като е по-скоро средище за обмен на информация. Но парламентът поднови своята, своята идея, своето предложение е, от програмата за научни изследвания за сигурността на Европейския съюз известни средства е, да се предназначат за укрепване на организациите, на службите за сигурност на Европейския съюз, това число Европол. Около 250 милиона са отделени за научни изследвания в тази област, а бюджетът на Европол е едва 5 милиона евро, в което се включва всичко и, и оперативната дейност е, и научните разработки. Би ли било уместно от програмата за изследвания в областта на сигурността, която се изпълнява от Европейската комисия, да се прихвърлят средства към такива ни водещи организации в тази област? да кажем, говорим за 5 милиона евро отново. В сравнение с 250 милиона евро, това е почти нищо. В последния момент обаче тази идея бе възпрепятствана от съвета. И на второ място, във връзка с цифровизацията, но и с научните изследвания, ние непрекъснато говорим за приемственост например, за смесените предприятия за разработка на водещи нови технологии, е, някак внезапно са, се отлагат, понеже комисията предпочита да разреши въпроса по комитоложката процедура, което означава всичко да се отложи до след 2020 година. И, и нищо не се говори за съществуващите смесени предприятия в областта на фотониката, например. Една е, основополагаща технология в, в е, изследванията на космическото пространство, например. Нищо не се чува от съвета по този въпрос. Да, нужна е известна свобода на преценка по отношение на разпределението на средствата, но в същото време трябва да вдъхнем увереност на специалистите, на промишлените отрасли в своите инвестиционни намерения. Така че има ли според вас връзка между цифровия пакет и научно-изследователската програма? Благодаря. От името на социалисти и демократи, господин Ника. Благодаря, господин председател. Добре дошли на двамата министри. И аз би ги призвал да опорстват по пътя, по който са тръгнали. Всъщност остават само 3 месеца и половина, за разлика от 6 месеца, с които са разполагали, в принцип разполагат е, ротационните председателства. Имаме много работа, да не говорим за предизборната кампания. Аз е, наистина разчитам на бойния ви дух, който уверен съм притежавате. Тук сте в Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика, сред най-важните, ако не и най-важната комисия на Европейския парламент. И ние се занимаваме с широк кръг от въпроси, от економически характер, през транспорта, дори селско стопанство. Една комисия, специализираща в, в областта на техниката и технологиите, е, но с огромно економическо значение. И при това е, аз имам такъв въпрос към господин Антон или, или по-скоро молба да отправя към него. Да обърне внимание на директивата за природния газ. Това е директива, която ние тук приехме, за която се борихме и много зависи от тази директива. За изграждането на един ефективно работещ европейски енергиен пазар, конкурентен пазар, който съответно ще доведе до по-изгодни за потребителите цени. Нужен е енергиен пазар с, с разнообразни енергоисточници, със сигурност на доставките. Ние сме от Румъния, знаете колко сложно беше миналата година с ниските температури и при недостига на газ целият регион губи и при това какво значение имат инфраструктурните връзки и диверсификацията на енергоносителите. За съжаление, не постигаме желания напредък и аз бих ви насърчил да, да положите поредното усилие, защото въпросната директива за природния газ да бъде приета по време на вашето председателство. Е, на вниманието на господин Петреско, е, що се отнася до кибернетичната сигурност. Ние тук много работихме, в частност за подобряване на действията за предотвратяване на пиратството. Този център за кибернетична сигурност, смятате ли, че той следва да има правомощия, които вие до сега не сте споменавали, е, дали този център ще бъде гарант на един безопасен електронен свят, към, който, към който всички се стремим. Не бихме искали да се отказваме от електронните услуги, от електронните платформи, но следва да сме сигурни, че те са безопасни и не са уязвими на посегателства от страна на нарушителите на закона. Благодаря. Благодаря ви, колега. От името на европейски консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Трилогу. Е, Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз е, е, бих искал да поздравя нашите гости за постигнато по време на тристранните преговори е, вчера е, съгласие, що се отнася до информацията, бораването с нея в държавния сектор. Във вашето изложение вие заявихте, че по време на румънското председателство намеренията ви са да се доразвива петото поколение, така нареченото 5G е, в мобилните комуникации и че готвите нарочна конференция – тази година. Европейската комисия също работи по, по аналогичен проект и тя Европейската комисия ще представя Европейския съюз колективно на тази конференция. Впрочем, под егидата на ОНЕ. Въпросът ми е за евентуалните ограничения, които биха могли да бъдат наложени на доставчиците на крайни устройства на пазара. Това е едно. Друго, какво мислите за по-нататъчните действия за развитието на изкуствения разум? Не, не споменахте тази тема. Дали не бихте могли да е, ни осведомите? подобна конференция, посветена на изкуствения разум, също се, се подготвя по-настоящем. А има ли и други инициативи? И какви планове имате в тази връзка за източното партньорство? На този въпрос е, ще бъде посветен извънреден съвет, извънредно заседание на съвета в Букурещ през месец март. И ще бъде ли прията декларация по този повод на държавите членки? що се нас до хармонизацията на единия пазар. Питам се, докъде ще стигне хармонизацията, какви, какви са параметрите. За нас всичко това е важно, тъй като единният цифров пазар е от критично значение за нашите източни партньори. По въпросите за радиочастотния спектър и а, таксите за ползване на телефонни услуги в чужбина. Също. И, и най-сетне, Цифрова Европа. Господин Антон спомена предстоящите парламентарни европейски избори през месец май, е, планиран ли е графика на румънското председателство съобразно това? Следващият въпрос от госпожа Млинар. Е, благодаря, господин председател. Аз ще се опитам също да бъда кратка. Ще насоча вниманието към е, един въпрос, по който работя тук като докладчик по цифровата програма. Съедно е, с колегите, мисля, постигнахме добър резултат. И както вие знаете, министър Петреско, вие подчертахте е, въпроса за цифровата сигурност, е, а, а той е част, той е един от петте елемента на, на програмата Цифрова Европа – мандатът на Европейския парламент е потвърден. И Европейският парламент още днес е, е готов да започне тристранните преговори за цифрова Европа. Ключ към успеха на тази програма ще бъде създаването на мрежа на центрове за цифрова информация. Цялата територия на Европейския съюз. Това ще отнеме време, разбира се, но въпросът ми е съвсем конкретен. Аз просто бих искал да направим така, че до, до края на мандата да, да е постигнато решение, от е, който момент нататък да тече време за държавите членки да предприемат практическите действия по изпълнението. Така че дайте ми една времева перспектива, ако обичате. Благодаря. Uh, uh, uh, Уважаеми господа министри, благодаря ви много за тази възможност да ви задам някои въпроси, свързани с края на мандата на тази парламентарна комисия, на този парламент. Вече една година чакаме да се напредне по директива И никой тук в парламента не успя да убеди предходното председателство да обърне внимание на тази директива. Обедена съм, че ни трябва такава директива. Мисля, че директива за природния газ ни е крайно необходима. Трябва да намерим добри компромиси и да разработим по-добри електроцентрали, гарантиращи енергийна сигурност и да действаме в областта на целите, които сами сме си задали за защита на климата. И за това приветствам вашата инициатива, министър Петреско, защото ви обяснихте, че искате да се постигне съгласие в съвета по директивата за газа. Мислите ли, че това може да стане преди, нови, е, преди края на мандата на този Европейски парламент? Трябва да покажем на гражданите, че сме способни да постигнем компромис в съвета и е, да доведем до добър завършек този план. Мисля, че гражданите виждат в тази тема поредното за тях доказателство, че в Европейския съюз трудно се постигат, постига съгласие по големите въпроси. Затова трябва да покажем на гражданите, че сме готови да действаме, включително и в по-сложни области, като природния газ от Русия. Благодаря ви много, господин Киотис, от името на Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Нека и аз да приветствам министрите, да им благодаря за присъствието, да благодаря за интересните презентации и да използвам тази възможност да заявя своята благодарност към румънското председателство за отличното сътрудничество с председателството до тук. Вчера в тристранния диалог стигнахме до съгласие за преразглеждането на директивата за използването на обществено, за повторното използване на обществено достъпните данни. И така ще има възможност обществото да ползва тези безплатни данни и а, това ще помогне и на гражданите, и на новосъздадени фирми. Мисля, че е много важно това, че господин Петреско спомена тази тема в контекста на цифровата економика. Европейският съюз трябва да действа по въпроса за цифровата економика и се надявам, че румънското председателство ще се погрежи за това. По време на румънското председателство се подчертава, че е, е, приоритет е засилване на системата на е, енергетика чрез нова инфраструктура и нови системи за съхранение. Това действително е много важен въпрос, господин Антон. Има случаи, в които има инфраструктура, има мрежа, обаче гражданите не могат да си позволят да инсталират нова система и да ползват тази ефтина енергия. Достъпа на енергия, достъпа на гражданите до енергия не се разглеждат като обществено благо всъщност може да се даде подкрепа на онези граждани, които страдат от енергийна бедност. Това е важен въпрос. Повдигаме го нееднократно в нашата парламентарна комисия. И се надяваме, че румънското председателство ще се ангажира с темата. Необходима ни е интегрирана програма за борба срещу енергийната бедност. Това е проблем за милиони граждани на Европейския съюз. Причината да се създаде Европейски съюз беше да работи той в полза на гражданите на Европа. Необходима ни е дефиниция да се знае какво е енергийна бедност и как може да се действа за справяне с проблемите на енергийната бедност възможно най-ефективно. Трябва да работим за постигане на е, ефикасен енергиен съюз и да се преодолеят затрудненията при предоставянето на енергия. Трябва да се гарантира суверенитета на държавите членки, особено в източната част на Средиземно море. Там има ресурси на Европейския съюз, които трябва да се ползват от Европейския съюз. Благодаря много. Има и други оратори, желащи да вземат думата. Доста дълъг е списъка, така че моля ви, изказвайте се в рамките на максимум минута. Господин Тушеновски, заповядайте. Благодаря ви много, господин председател. Съвсем накратко. Нека да благодаря и на двамата министри за това, че са тук днес след обед. Много беше интересно а, да чуем техните презентации. Имам един въпрос. Министър Антон говори за ядрената безопасност. и моят въпрос е на къде искате да насочите този дебат? Често говорим по темата тук в нашата парламентарна комисия и тя е доста комплексна. Затова ми е много любопитно какви са вашите планове. Искам да благодаря и на господин Петреско с който съм се срещал по-рано. имах въпроси към вас, който получи отговор, но все пак имате само 3 месеца и половина, за да подготвите цялата документация по законодателните и незаконодателните теми. За това ви пожелавам успех. Госпожа Ернст. <laughs> Vielen Dank. Ähm, Ja, herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier die Ratspräsidentschaft übernehmen. Und ich habe ja Благодаря. поздравление за това, че поехте ротационното председателство на съвета. Много интересна презентация направихте. Министър Антон, имам към вас по-конкретен въпрос. В Европейския съюз има множество региони, които зависят от въглища. И сега говорим за намаляване на зависимостта от въглища. Необходима е обаче социална подкрепа за преход. И какво ще направи румънското председателство, за да се гарантира справедливост при този преход и за да се подкрепят онези региони, които ще преживеят някои сътресения поради е, необходимостта от структурни промени за преодоляване на зависимостта от въглища. Какви са позициите на румънското председателство по темата? Благодаря, господин Зориня. Благодаря. Благодаря на министрите, представляващи румънското председателство. Поемате ръководството в много трудни времена. Важни са темите за енергетиката и по-конкретно ядрената енергетика и можем да очакваме интересни развития доста скоро. Нямам време за да направя достатъчно коментари, затова просто ще задам един въпрос. Какви са стъпките, които възнамерява да направи предприеме румънското председателство в областта на енергетиката, вземайки предвид а, а, етичните въпроси, свързани с европейските проекти. Аз съм докладчик Сянка за програмата Цифрова Европа. Изглежда, че румънското председателство все още не е намерило времето да а, определи дата за първи тристранен диалог. Не е добре само да се говори, трябва да се предприемат конкретни действия. Трябва първата техническа среща да се проведе по време на румънското председателство. Това беше инициатива, подкрепена от парламента. Имаме нужда от вашата подкрепа. Благодаря, господин Маринеско. А, Европа... Благодаря, господин председател. Бих искал да задам някои въпроси, свързани с инструмента за свързване на Европа. Започнахме преговорите вчера. Става дума за разширяване на цифровите коридори и портали. Моят въпрос е какво за разширяване на програмата, така че да покрие тези елементи. Каква е вашата позиция? Има предложение и на парламента, и на съвета по темата. Парламентът също така предложи рамкова програма. Преди да се задейства тази програма, този инструмент, парламентът предложи комисията да изготви рамка за действия за постигане на по-добра ефективност. Сигурна съм, че ще се обсъжда тази тема с комисията, затова чакаме и вашите коментари. Бенедикт Явор. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегата Ребека Храмс, която повдигна въпроса за директивата за газа. Искам да се спра на нея от малко по-различна гледна точка. Според мен става дума не само за енергийния съюз, от който, разбира се, засяга множество държави членки. А става дума за партньорите ни в енергийната общност, които също са засегнати. Моят въпрос към румънското председателство е следният. Има различни елементи на сигурността на газовите доставки, включително прекъсване и други проблеми. Взети ли са те предвид, имайки предвид, че тук не става дума само за Европейския съюз, а за по- широк брой държави членки. И също, ако румънското председателство може да ускори е, обсъжданията в съвета е, и да настои да се вземат предвид позициите и на европейски, европейските държави членки и е, на членките на енергийната общност, това би било добре. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Някои от колегите споменяха преразглеждането на директивата за природния газ. Аз като докладчик съм ангажиран с темата и искам да кажа, че сме готови за провеждане на бързи, конструктивни преговори. Целта ни е да се постигнат основните цели на тази директива, а също времено искаме и да се справим с някои безпокойства, заявени от държавите членки, да кажем. А съществуващата инфраструктура създава определени проблеми, които са неизвестни. А, проблема с а, това, че някои от тръбопроводите са по-близко до източника, проблемите свързани с изместването на компетенциите и други от сорта на е, кодекси на поведение и прочие. И това са все важни въпроси и трябва да започнем да ги обсъждаме и да покажем своята отвореност към и готовност за диалог. Благодаря много. Давам думата на министрите за отговори и коментари. Съвсем кратка корекция. Когато говорих за забавянето при техническия тристранен диалог, всъщност съм се объркал. Политически тристранен диалог. При него има забавяне. Извинете. Vă mulțumesc foarte mult. Am constatat, așa cum era de așteptat, că marea majoritate a întrebărilor s-au referit la directiva de gaze. Благодаря много, както може да се очаква. На повечето от, въпроси бях, от въпросите бяха свързани с директивата за газа. Noi am, așa cum v-am spus, am aplicat ceea ce s-a cerut în Consiliul din 21 decembrie. O abordare rapidă. В съвета на 21 декември обсъдихме тази тема и е, съвсем накратко ще се спра на нея. Целта е да се действа бързо. На 15 януари започнахме обсъждане на нов текст заедно с другите държави членки и в техническата комисия вече имаме някои отговори. и вече можем да се адаптираме към изискванията на, всичките, на всички държави членки и да адаптираме текста към тях. Нашата цел е този важен за Европа въпрос, а пък и не само за Европа. е и за страните съседки, да се напредне достатъчно бързо и да се стигне до триалог, за да приключим по темата. Казвали сме го преди, казваме го и сега. Това е нещо, което искат всички държави членки. по темата се работи много разгорещено. Знаем, че парламентът е готов за дискусия и е, сме готови да предприемем сериозни стъпки, за да се напредне максимално в времето, което ни остава ще се опитаме да приключим работата по темата. Не казах това по-рано, но искам да го кажа сега. На 4 март има съвет, друг съвет има на 25 юни. Съветът през март ще бъде насочен към тези проблеми, които бихме искали да разрешим заедно с парламента. Именно за това изискахме този допълнителен съвет, защото знаем, че времето, с което разполагаме, е по-кратко от обичайното. Безспорно, има някои проблеми в ядрената област – но това не означава, че ще променим директивата. Може да има проблеми при превода на текста и при тълкуването на понятията, но за нас е много важна сигурността за гражданите, използването на безопасни материали и не искаме да променим съществуващата директива, която вече има доста строги изисквания за безопасността на ядрените инсталации. И в крайна сметка съм съгласен с казаното от господин Силикиотис за енергийната бедност. Това действително е проблем и то често срещан проблем. В някои държави членки се усеща по-силно, отколкото в други, но проблемът е общия част от стратегия, която бихме искали – да разработим. И обръщаме внимание на този проблем по време на нашето председателство. Благодаря. Благодаря ви, господин министр, за това, че очертахте най-важните въпроси и за заключителните ви бележки. Сега ще се обърна към министър Петреско. Нали така? Петреско. Нека да чуем и вас. Благодаря, председателю. Радвам се, че проявявате такъв интерес към цифровия сектор. Голяма част от въпросите бяха насочени към мен. Ще работим заедно, което е добър знак. Ще се възползвам от това, че сте заделили време да следите тази тема. Не съм сигурен, че ще отговоря точно на зададените въпроси, но ще се опитам да се отговоря по-збито. Ако някой а, смята, че въпросът му е бил пропуснат, моля втигнете ръка и ще отговоря. Ще започна с казаното от господин Елер, който в самото начало на тази сесия пита за структурата, свързана с сигурността в Съюза. Както знаете, имаме във всяка страна центрове. Те координират работата ни. Наистина я координират. Това, което може би не е недостатъчно, не е проблем, защото всичко еволюира. Центровете за компетентности са там също включени. Нужно е да има политика на киберсигурността, да си винаги стъпка напред. Трябва да се работи по един отбранителен механизъм. Вижда се определен инцидент, има вредни действия, но там винаги нещата са почиват на нова идея. И това е много важно. Въпросът на господин Ника, защо е важно да има такъв център за компетентност по киберсигурността? Защото има такъв компонент научно-изследователската част. Те работят и това ще, се, ще ни доведе до едни национални центрове. Може установените резултати от научно-изследователската дейност да ни помогнат да защитим демократичните ценности, да опазим данните на гражданите, но тези данни също да бъдат налични за а, търговския център. Извинете, за търговските дружества. Трябва да се координира този отбранителен механизъм. Така е. Но е хубаво да се помисли, не само да се мисли, а да се сложат и пари за тия мисли, за да се свърши научно-следователска дейност. И това да се превърне в най-добра практика. Домнули Даника, într-adevăr, observația dumneavoastră... Сега въпроса на Даника. Întrebarea, de altfel, și parte din răspuns... Е, много интересен вашия въпрос. Част от отговора вече бе даден като отговор на въпроса на господин Елер. Нужни са научно-изследователски действия в сферата на киберсигурността. Както знаете, в Румъния се намира агенция, която е основна при създаване на киберсигурност в нашата страна. Това е един институт, който залага такава киберсигурност и на европейско ниво. Добре ще е наистина да сме напред по тази тема и ако може дори да изпреварваме хакерите. Нека да отговоря на господин Маринеско, тъй като говоря на румънски бих искал да отговоря много добре на вашия въпрос. Говорихте за рамковата програма. Моля да ме поправите, ако греша, господин Маринеско, но вероятно имате предвид механизма за свързване на Европа. Знам, че работите активно в сферата на транспорта. В този механизъм има три основни елемента – И не съм изненадан, че ми задавате точно този въпрос. Най-важната част тук е транспорта. Не е толкова цифровизацията, а транспорта. Сега ще говоря за конкретни средства, заделени от бюджета. Бяха взети решения на най-високо ниво. В момента разполагам само с най-общите прогнозни, прогнозни цифри на Европейската комисия. Доколкото знам, средствата, които са били заделени в програмата, са заделени за идния период. Искам и се повече пари да влизат в тази програма, особено в сравнение с предишните години – но единствената възможност да заложим повече средства там е да имаме ясни насоки, защото е нужно ясно очертаване на целта ни, инвестиции, инвестиционен портфел и така ще може да заделим парите. Споменахте също така и други пътища. Тази тема в момента е обект на преговори. Има средства заделени за цифровия компонент на програмата, но тези средства са свързани с широколентовия достъп най-вече и за увеличаване на комуникациите и в трансграничен план и не. Е, явно трябва да побързам. Нека да кажа няколко думи за изкуствения интелект. Госпожа Милнер повдигна този въпрос, както и другия колега, който зададе чудесни пет въпроса. Е, се надявам да може да си поговорим с вас на тези теми. Изкуственият интелект не присъства достатъчно в нашата програма. Голямата част от елементите на тази тема са в дневния ред на министра на економиката. И като прегледахме досиетата, е, мислих, че е, тази тема трябва да е засегната по-отчетливо. Затова на първо неформален съвет ТТЕ в Букурещ ще видите на първа страница изкуствен интелект като тема. Подготвяме тази неофициална среща. Ще имаме заключения за съвета втората половина на юни и ще намерите много повече а, за този, по тази тема. Така че, да, да, напълно. И аз го разбирам, не присъства достатъчно добре в нашите дискусии, но ще излезе по-напред тази тема напредване на времето. Господин Чесък, нека кажа няколко думи за това, което вие казахте. Различните критерии за доставчиците, за мрежите от пето поколение. Добли, доб, дори сублиминално мисля, че зная какво имате предвид. Имаме много доставчици е, технологии от пекто поколение, така че не виждам причина за безпокойство по отношение на свободното развитие и на това да се даде възможност на промишлеността да развива този тип партньорства. А, извинете, технологии. Сега, за източното партньорство. Наближава 10-та годишнина. Един от най-важните документи, част от декларацията, е хармонизирането на цифровите пазари – ще говорим за образование, законодателна дейност, научно-изследователска дейност. Мога ли да или не? Е кратък отговор. Добре, опитвам се да съм кратък. Господин Ксилиотис. Благодаря ви много за въпроса. Ще продължим да работим с цифрова Европа. Ще положим всички усилия в максимална степен да завършим това досие. Господин Зориньо, благодаря ви за въпросите. Искаше ми се малко по-конкретно да говоря за цифровата економика с вас. Това е ваш доклад, но може би може да си поговорим двустранен план програмата Цифрова Европа днес имаме техническа тристранна среща, което е добър знак. Ами, бих отговорила на повече въпроси и то с удоволствие, но ако смятате, че нямаме време, uh, sentence, sentences, uh, like to, to that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 Министър Антон. Very much. Мис Ернст. Госпожа Ернст, едно изречение искам да ви кажа. Много е важно да се погрижим за въгледобивните райони. Всички, които имат такъв проблем, т.е. всички имат еднакви проблеми в тези региони. Опитваме се да използваме инициативата на комисията – но смятаме, че тя трябва да е по-широка. Това е моят отговор. Uh, uh, uh, отлична беше дискусията. Може би не сме заделили достатъчно време, за което се извинявам. Много бяха интересни всички отговори, всички въпроси. Благодаря на министрите за сътрудничеството и се разчитаме често да се виждаме през едните месеци. Colleagues, ladies and gentlemen, we continue. We continue. Продължаваме, колеги, с румънското председателство. Много е важно. Имаме посещение на господин Николай Хордук, министр на научно-изследователските дейност и иноваторството. Не само научните изследвания и иноваторството, а и най-общо атомната научно-изследователска дейност, ИТЕР, космоса, много теми. всичко свързано с научно-изследователската дейност. И господин Бадалао, министър на економиката, който отговаря за промишлеността и отбранителната промишленост. Всичко е много интересно. Министър, take a seat. Uh, dear friends, so, let me say... Нека да кажа нещо в началото, скъпи приятели. Първо ще чуем министър Хурдук, министър научните изследвания. Искам да припомня на всички ви, че трябва да говорим за Хоризонт Европа. Това е научно-следователската рамкова програма за НИД, следва програмата за изпълнение на Хоризонт Европа, космическата програма на Съюза, също много интересна, и програмата за научно-изследователска дейност и обучение на Европейската атомна общност. Европейското съвместно предприятие ИТЕР и развитието а, на а, people. In the case of industry, which is very important, you... На ядрения синтез. Европейския отбранителен фонд, по който също се водят преговори и незаконодателно предложение, координиран план за изкуствен интелект и Европейската промишлена стратегия. Това са незаконодателни предложения, но също много важни за гражданите и Съюза. Нека да започнем. Извинявам се и на двамата министри, че закъсняваме. Започваме 15 минути по-късно. Но мисля, че имаме достатъчно време за задълбочена дискусия. Заповядайте, господин Хурдук. Заповядайте. Domnule președinte Buzek, Domnilor și domnilor. Господин председател Бузек, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е чест, че съм днес тук с вас, за да ви представя приоритетите на румънското председателство на съвета в сферата на научно-изследователската дейност, и космическите изследвания. Както знаем, научно-изследователската дейност е двигател за развитието на всички общества. Обеден съм, че в Европейския съюз научно-изследователската дейност ще бъде двигател на економическото развитие. Това означава увеличаване на благоденствието за всички европейски граждани. Научно-изследователската дейност трябва да продължат да бъдат двигател на Съюза. И трябва да кажа, че Съюза разполага с необходимите човешки ресурси и инфраструктура, за да запази мястото си а, сред водещите в НИД. Най-важното досие, което трябва да обсъдим по тази тема, е програмата Хоризонт Европа. Тази програма залага правната рамка за финансирането на научни изследвания с европейски средства. Научно-изследователският съвет трябва да обсъди 7 досиета. 6 от тях са свързани с НИД и е, едно от тях е свързано с космическите изследвания. В тази сфера най-важното досие, върху което се съсредоточаваме, е Хоризонт Европа. Програмul кадро програма програмele... Той се състои от две части. Рамкова програма и след това конкретни подпрограми. Първо за рамковата програма. Нека подчертая, че австрийското председателство е положило огромни усилия да ускори дискусиите и 7 месеца след началото на работата по това досие, ние вече водим тристранни срещи. На 9 януари бе проведен първия между Европейския парламент, Комисията и съвета. Държим да положим същите усилия и да работим също така бързо, по темата, за да можем да управляваме програмата Хоризонт Европа през от началото на 2021 година. Сега, конкретните програми. Може да се каже, че те изостават, тъй като те са пряко свързани с напредъка по рамковата програма. Може би ще се стигне до частично а, общо споразумение към края на нашето председателство. Още две досиета има, които са свързани с Хоризонт Европа и LSCE Европейската група за отворена наука и е Европейският институт по новаторство и технологии. Това е друга преписка. А, тези две теми не са на такъв напреднал етап. Те стартираха втората половина на 2018 година, но със сигурност ще се превърнат в два от основните стълбове на програмата Хоризонт Европа. Особено първата, която споменах, тази, този облак отворена наука, така го наричаме, той може да даде възможност за използване на научни постижения от отделни дружества, и от онези, които работят в местната администрация. резултатите obținute prin cercetarea finanțată din banii europeni. Резултатите, които са постигнати а, от европейски изследвания, с европейски средства, така ще могат да бъдат използвани. Сега, Европейския институт за новаторство и технологии – Направили сме някои предложения, така щото този институт да работи по-ефективно за постигане на целите на програмата Хоризонт Европа. Още е, две досиета има, те са малко по-деликатни, те са в сферата на атомната е, енергетика, едната е Евратом, част от е, държавите членки нямат особен интерес към ядрената енергетика вече. И когато говорим за атомни изследвания, не е задължително в крайна сметка да говорим единствено и само за ядрена енергетика. Може би е добре да говорим за други сфери, като например използването а, в медицината на тези технологии, да речем при лечението на рака. Европейската комисия в края на декември 2018 година започна работа по тези две досиета. Ще се опитаме да ускорим процеса, ще ги обсъдим, така щото се надяваме най-добрия случай да се стигне до частично общо споразумение по тях в края на нашето председателство. Ultimul е, dosar pe care îl avem е, în dezbatere И накрая, последната преписка, която трябва да подложим да обсъждане, е за космическото пространство. А, този кръг от а, въпроси се поддава по нашите намерения на частичен общ подход. преди да е изтекал мандатът на нашето председателство. И го, говорим за е, редица космически програми, които действат и по-настоящем. Галилео, Коперник, разбира се. И това са програми, които способстват за развитието на наземната инфраструктура от е, космоса. Подчертавам, разбира се, че това са граждански програми. Такива трябва и да останат. Благодаря ви за вниманието. Опитах се да се справя в 7 минути. За е, съжаление, превиших с две минути даденото ми време. Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви за експозето. След няколко минути ще започне нашата дискусия, но преди това бих е, помолил господин Бадалао да направи своето изложение. Министър на промишлеността, в това число отбранителната промишленост. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е чест е, да ви представя приоритетите, основните намерения на румънското председателство на съвета е, по моя ресор, а именно конкурентоспособност и промишленост. Ресор, който е и ваш, на, на вашата комисия. Първо, подчертавам, че Нашето председателство е решаващо. Що се отнася до мандата, до, до изтичащия мандат на Европейския парламент. На нас се пада сериозната отговорност да управляваме законодателния процес през този период, съкратен, доколкото е възможно, в рамките на първите три месеца от годината предвид е, предстоящите парламентарни избори. Ние ще насочим вниманието към промишлената стратегия на Европейския съюз, към цифровизацията и изкуствения разум. Е, актуални всички тези теми за Европейския съюз и е, с сериозно социално и економическо значение. приспособяването на нормативната уредба към цифровизацията е предизвикателство, но пък е, това е залог за конкурентоспособността на европейската промишленост през едните десетилетия. Цифровизацията ще, ще бъде определяща за промишлената политика през 20-те и 30-те години на века. Известието на Европейската комисия от 7 декември 2018 година под наслов Координиран план за изкуствен разум и приложенията към това известие предлагат един цялостен интегрален подход към въпроса и разработката на изкуствения разум в Европа. Ние ценим факта, че и това известие на комисията структурира по-нататъчната работа е, по следните направления. Нали, преди всичко държавно-частни партньорства, финансиране на е, стартиращи предприятия и МСП, обединяване на постигнатите е, върхови постижения – които се ползват с доверие, популяризация на технологичните постижения, адаптиране на образованието, на професионалното обучение към изискванията на, на новите технологии, в това число изкуствения разум, създаването на европейско пространство на данни, което е от съществено значение за тази технология – И по-нататък приложения, основани на изкуствения разум, инфраструктура, въпросите за националната сигурност. Известието на комисията насочва вниманието и към това, че с приоритетно значение следва да се ползват направленията от обществен интерес. Здравеопазване, транспорт и мобилност, национална сигурност и енергетика. Приложението към публикацията на комисията в глава е, Разработка и употреба на изкуствен разум в Европа към 2018 година. Възможността Европейският съюз да се нареди начало на този процес. И ние възнамеряваме да предвиждаме нататък въпроса за създаването на национални стратегии с бюджетно обезпечаване. Е, всяка държава членка е през първото полугодие на 2019 година председателството предлага заключения на съвета в тази връзка, които се надяваме да бъдат прияти от съвета по конкурентоспособност, който ще заседава на 18 февруари тази година. И сме убедени, че Въпросите за изкуствения разум ще бъдат на дневен ред на няколко формата на съвета. По време на нашето председателство ще обърнем особено внимание на промишлеността като цяло, на производствено-разпространителските вириги и на технологичните гнезда, е така наречените кластери. Повече от когато и да било, Европа се нуждае от модерна, съвременна, ориентирана към бъдещето промишлена политика. И това бе подчертано и в е, Парижката декларация от декември миналата година, Разбира се, всичко това е, е, се вписва удачно в дългосрочната политика за развитие на МСП, на малките и средните предприятия, които ще диверсифицират е, сегашната индустриална основа на Съюза. Съпътстващи ще бъдат областите декарбонизация, разбира се, и кръгова економика. Така че Европейският съюз да запази солидната си промишлена база е, като залог за заетост на територията на континента и експортна конкурентоспособност. За Румъния въпросът е толкова по-значим, е, имайки предвид, че на промишлеността се падат повече от 25% от брутния вътрешен продукт в това число с енергоемки отрасли, нуждаещи се от повишаване на енергийната ефективност. И ние ще водим активно дебата по всички тези въпроси. Днешната реалност е, предполага не просто конкурентоспособност, а цифровизация и роботика. Нашият съвременен свят, да не говорим за света на нашите деца и внуци, е и ще бъде цифров свят. И от наличните цифрови умения ще зависи заетостта, възможностите за намиране на на работа на трудовия пазар. На общоевропейско равнище процесът на цифровизация е в ход, разбира се. Като търговците, търговските дружества си дават сметка за потенциала – Румънското председателство в тази връзка ще предложи също заключения на Съюза, които е, ще бъдат разисквани на 27 май е, които ще обобщят разискванията по време на Деня на европейската промишленост и други подобни форуми, предвидени за първото полугодие на годината. То смятаме, че Всички тези наши намерения ще обогатят европейската индустриална политика. Както знаете, по време на Всичкото председателство е постигнат е, частичен общ подход и се проведоха първите тристранни разговори на 16 януари с с участието на Европейския парламент. Бихме искали да бъдем уверени от е, Европейския парламент, че ще работи за приключване на преговорите към средата на месец февруари. Благодаря. Благодаря ви, господа министри, за отличните експозета. И да започнем разговора сега от наша страна с координаторите, представителите на политическите групи. Господин Елер е прав, от НП, разбира се. Благодаря, господин председател. Господа министри, благодаря ви, че отсувахте на поканата. Още по време на австрийското председателство, двамата докладчици на Европейския е, е, парламент по Хоризонт Европа заявиха категорично пред ресорните министри от австрийска страна, че е, спазването на срока следва да води пред междуособиците, особиците, между съзаконодателите. И на съвета бе направено изключително предложение – е, да се изостави двойното правно основание е, на програмата в интерес на целия съюз, за да не чакаме е, до края на годината. Да, да започнем работа, да, да постигнем споразумение и през 2020 вече да се работи. Това поискаха и, и президента на Франция Макрон, и други държавни и правителствени ръководители. Така че, ако съветът приеме до известна степен загубата на възможността за съвместно законодателно решение, ще можем да ускорим процес. Това е практика по е, седма и осма рамкова програма, е, основаваща се на джентълменско споразумение между съзаконодателите. И докладчиците от страна на Европейския парламент призоваха държавите членки да дадат ясен мандат на председателството за програмата, независимо по какъв начин, но във всеки случай до края на 2019 година. В противен случай съветът е, ще застане на пътя на постигането на частично съгласие между съзаконодателите на първо четене. Докладчиците при това подчертават, че съветът ще пропусне уникалната възможност за бързо решаване на въпроса за правното основание и ще възпрепятства по-нататъчния ход на преговорите за въвеждането на програмата. Така че ние най-настойчиво призоваваме председателството да търси споразумение в съвет. Е, по принцип, за цялата програма. Защо? защото следва да вдъхнем увереността на новаторите, на, на промишлениците, на изследователите в Европа, че Съюзът разполага с програма, което е от значение е, е, за прогреса и за економиката. Това очакват от нас всички наши съграждани. Благодаря. Силно послание, колега. Едно силно послание. Колегата Ника. Благодаря, господин председател. Добре дошли на двамата министри. Очакванията от страна на Европейския парламент са наистина високи. Председателството разполага с не повече от 3 месеца и половина мандат и доста сложен дневен ред. Нашата комисия е, е, се занимава с до 80 процента от европейската економика. С изключение на селското стопанство, например, и транспорт. Е, всичко останало е, попада в нашия ресор. Аз съм докладчик по Хоризонт Европа и смятам, че посланието, което трябва да предадете на съвета, господин Ордук, е следното. Аз като докладчик и колегите докладчици в Сянка е, по Хоризонт Европа е, и свързаните законодателни предложения сме били и ще бъдем непредубедени в хода на триалога, на тристранните преговори. За съжаление, съветът не отвръща със същата готовност въпроса да приключи до края на румънското председателство. И това е тежък удар за цялата научно-изследователска общност в Европа която се нуждае от време, за да може програмата да започне през 2020 година. Не можем да ги караме да чакат изхода от някаква политическа игра. Румънското председателство не е всесилно, но то определено трябва да заяви това категорично пред държавите членки. Ако съветът не излезе с категоричен отговор, то какво следва? Какъв е графикът? Какво ще направи все пак съветът? И ако някой ще бъде обвинен за неуспеха, то това ще бъде съветът, а не Европейският парламент. Както казах, ние бяхме готови да, да търсим решение, смятаме да поддържаме това поведение, но Съветът не може повече да се оправдава е, с несъстоятелни аргументи. И в край на краищата ще понесе отговорността. Кажете това на, на държавите членки, на съвет. Дано на поредните тристранни преговори да намерим решение. Господин Бадалао, вие Засегнахте много важен въпрос за изкуствения разум е, като основа на едно конкурентно предимство на Европа пред останалата част от света. Европейският парламент винаги е, при това е проявявал е, загриженост за обезпечаването на една такава научно-изследователска програма. И ако Европейският съюз ще се превърне в фактор от световно значение. И е, програмата Квантум, например, и, и други. Надявам се сте успели да, да преодолеете някои от проблемите от значение за бъдещето на стотици милиони наши европейски съграждани. Господин професор, от името на Айкаре, имате думата.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 Или пък, по-добре да засегнем въпроса за трудните преговори. До сега. Какво, какво мисли, как е, е вижда председателството шансовете до европейските избори през месец май да постигнем компромис? Аз е, позакъснях и, и чух само втората част от експозето на министрите, но доколкото разбрах, те отдават голямо значение на по-нататъчното развитие на европейската промишленост. Да, разбира се. И в това отношение Европейският фонд за отбрана би могъл да играе сериозна роля като двигател на новаторството. промишленото производство в Европа все още не е на, на равнището, към което се стремим. И би било добре да приключим този разговор до европейските избори. Нали, много, много ми се ще да чуя позицията на председателството и на съвет по, по този въпрос. По-нататък господин председател, е, уважаеми господин министър Хурдук. Благодаря ви за изложението. Моят въпрос е свързан с е, въпросите задания от господин Елер и господин Ника. Какво смята да направи румънското председателство, за да гарантира е, своевременно начало на следващата научно-изследователска рамкова програма и надявам се да се съгласите с мен, че това е по-важен въпрос от между, институционалните противоречия, които възпират напредък. Благодаря. Господин Салини. Благодаря. Европейският парламент изработи добър мандат за преговорите, посветени на космическата програма. Вие знаете, господа министри, че мандатът на, на съвета, който ви е дал съвета, е, не е завършен. И въпросът е кога ще можем да започнем преговори по целия текст на Европейската космическа програма. Втория въпрос. Е, нашият мандат е категоричен и ясен, що се отнася до така наречените стълбове на направленията. Подчертаваме е, сектора на крайния продукт, на крайно, крайните изделия, е, въпроса за управлението на програмата, въпроса за автономния достъп до, до космическото пространство. И това са, това са нашите основни позиции. Кои са вашите приоритети? На трето място за новите програми. Ние се стремим да, да запазим приемствено за такива магистрални начинания като Галилео, Коперник, Егнос – Но при това трябва да търсим и нови програми. Какво е вашето мнение? ССА, Косатком, какво смятате вие? И най-сетне вие отговаряте за научно-изследователската дейност като, като министър. Как гледате на синергийния ефект, който може да бъде постигнат между Хоризонт Европа и Европейската космическа програма? Благодаря. Колегата Зорини, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите. Този, този разговор е от съществено значение, очевидно, по време на румънското председателство. И предвид краткия срок, предстоящите избори, много важно би било, ако е възможно, да се започне разговори за финансовата перспектива, за следващия финансово програмен период до 27 Нужен е бърз, всеобхватен напредък. Хоризонт Европа, цифрова Европа, космическото пространство. И всичко това трябва да се постараем да укрепим облика, авторитета на Европа световен мащаб. Предстоящите няколко месеца ще бъдат решаващи. И вече след изборите, каквито и да са резултатите от тях, да не започваме от нулата, да, да, да, да, да има на какво да стъпим. И, значи, вашето председателство следва да прояви амбициозност. Благодаря. Колегата Маринеско. Благодаря, господин председател. Аз се извинявам от името на господин Каринч, е, координатор от името на НП. Току, току-що бе избран за министър-председател на Латвия. Разбирате, че това е сериозна причина да не присъства в качеството си на координатор. А, та, моите въпроси Е, изследователската програма за ядрения синтез, това, това е нещо различно от атомната енергетика. За съжаление, съветът се отказа от е, процедура на съвместно решение по този въпрос. Парламентът е взел своето решение. Едва ли за вас ще бъде трудно да постигнете частичен общ подход? Е, финансови средства все още не са, не са определени. После Хоризонт Европа е, програма много важна за всички ни. И според мен вашата задача е особено отговорна. Да гарантирате равнопоставеност на всички научни работници, особено за младите и за онези е, от, произхождащи от страни, не получили до сега достъп до изследователски програми. Първият критерий е, са високите научни постижения – за съжаление, аз не успях да прокарам определение на понятието върхово постижение, такова, че да гарантира равни възможности на всички. След това, от името на колегата Салини, е, ви призовавам да се постараете да обезпечите финансово ЕГНОС за цялата европейска територия. Румъния не е изцяло обхваната. Ам, министър Бадалао, бих искал да, да чуя вашия отговор последния въпрос. Как смятате да гарантирате териториална равнопоставеност в отбранителната програма? Този въпрос нерядко се обсъжда в Европейския парламент. Тази програма е първа по рода си и, и, и това е важно. После споменахте промишлената политика. Аз бих искал е, да цитирам няколко конкретни предложения на румънското председателство. Съвсем, съвсем конкретни наистина. Всъщност, вие да ни кажете какво възнамерявате. Благодаря. Ми позволите, е, господа министри, да ви, да ви помоля да отговорите и да обобщите. Е, думата е ваша. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, am să încerc să uh, încep. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна от най-належащия проблем, а именно напредъка на обсъжданията по рамковата програма. Сигурен съм, че искате да получите отговори по конкретните програми. Тук не мога да обсъждам личните си мнения. Длъжен съм да изразявам позицията на съвета. Съветът заяви своята позиция съвсем ясно. Искам обаче да заявя, че конкретните програми е, отделните теми са тясно свързани с общата рамкова програма. Обсъжданията в контекста на триалога вече започнаха и искам да ви уверя, че се работи активно. Има много депутати, които участват в тристранния диалог. Тези елементи са свързани едни с други конкретните програми, тема по тема, нямат право да надхвърлят ограниченията зададени в рамковата програма. Трябва да работим заедно в съвета, докато не се постигне ново решение. През февруари ще се проведе съвет по конкуренция – и смятам, че на него могат да се обсъдят тези теми. Бих желал да разбера какви са мненията на колегите ми, да видя по какво можем да преговаряме и как можем да ускорим работата по тази тема. Сблъскаме се с проблеми обаче, що се отнася до времето, тъй като от административна гледна точка – мандатът ни малко се ограничава поради изборите. Ще продължим да работим, но в крайна сметка съветът има последната дума. Що се отнася до програмата за космоса, ще се срещна утре с комисария, отговарям по темата и ще видим какви са позициите на комисията. Както знаете, има възможности някои от елементите на космическата програма да бъдат включени в Хоризонт Европа. Що се отнася до определението на отличните научни постижения, ако правилно съм разбрал, има различни системи. Класическата система предвижда да се подреждат иерархично институции или отделни научни изследователи. И в този смисъл инструментът е доста прецизен. Има критики към този начин на действие – но аз лично смятам, че този тип определение за отлични научни постижения е достатъчно добро. Може да се използват и други системи за оценка. Например, може да има анонимно оценяване, т.е. да не се знае кой участва – в съответния конкурс, особено що се отнася до начина по който се предоставят проектите за изпълнение. Благодаря ви, господин министр, за отговорите и коментарите. Сега преминаваме към следващата тема. Промишленост, включително и отбранителен индустриален комплекс. Министър Бадалао, заповядайте за отговор на зададените въпроси и за заключителни коментари. Благодаря. В отговор на въпроса на господин Дан Ника – Много оптимистично подхождате, ако казва, казвайки, че има 3 месеца и половина. Мисля, че е, и че това е достатъчно. Мисля, че времето е доста ограничено и трябва доста да бързаме, ако искаме да си свършим работата. В отговор на въпроса ви за изкуствения интелект, има много важни безпокойства. Става дума за съобщението на Европейската комисия и плана за действие, прият през декември 2018 година. В тези документи са споменати и действия, които са били предприяти през австрийското председателство – и искам да подчертая, че по време на австрийското председателство действително отбеляза немалък напредък. Заключенията заявяват, че е добре да се насочат усилията към тези страни, които имат желание да разработват изкуствен интелект на световно равнище. Да се постигне синергия чрез различни, между различните елементи свързани с дейностите, от ориентирани към космоса, за да може гражданите да извлекат максимални ползи от това. Има действия и свързани с пазара на труда. Много е важно хората да бъдат обучени да работят в областта на изкуствения интелект, инженерите и работещите в областта на науката, технологиите и математиката. Обсъждали сме тези теми и вече работим по приятите заключения. По заключенията, които готвим за приемане през е, феврари на срещата на съвета. Благодаря. Да отговори ли на втория въпрос? професор Краснодемски. Надявам се, че не съм ви произнесла името грешно. Отговорът ми е, е по-дълъг, но ми казват, че трябва да се впиша в времето. Европейския фонд за отбрана е изключително важен по отношение на законодателните теми, свързани с отбраната, нека да изложа подхода ни. Както знаете, по време на австрийското председателство беше договорен частичният общ подход и на 16 януари беше проведен първият тристранен диалог. Радваме се, че получихме уверение от страна на Европейския парламент – за желанието на представителите на парламента работата да продължи през февруари. И за това съм много благодарен за посветеността на тази важна тема. Благодаря ви за амбициозния подход. Както знаете, Има съгласие между нас и вас по доста въпроси. Затова основната ни задача ще е да се напредне по уточняването на елементите на Европейския фонд за отбрана, така че той да работи възможно най-ефективно. Целта ни е да продължим да надграждаме върху последните споразумения, свързани с Европейската промишлена програма в областта на отбраната. Искам да дам отговори на трудния въпрос на господин Маринеско, свързан с геолокализацията и връзката на този въпрос с Европейския фонд за отбрана. Бих искал да отговоря на този въпрос, тъй като в момента тъкат преговори между някои държави членки и се опитваме да постигнем фонд, в който да участват всички държави членки, но е важно държавите членки да обсъждат помежду си въпросите, свързани с финансирането и финансовите способности и да вземат предвид съществуващите опасности. Много добре знаете, че географското разположение, че геолокацията е сложен въпрос, обаче има а, възможност да напреднем и по него чрез партньорство на европейско равнище в контекста на Фонда за отбрана. По въпроса за стратегията за промишлеността. Преди една-две години политиката на Европейската комисия беше въпросите, свързани с промишлеността, да се разглеждат при обсъждането на всяка друга тема. Сега обаче се вижда желание промишлеността да бъде извадена а, като отделен въпрос. Това е важен проект. И е добре да обхване всички европейски страни. От производството на енергия до продуктите с висока добавена стойност – ако не сте доволни от отговорите, е, задайте допълнителни въпроси и ще отговоря с удоволствие. Благодаря. Благодаря много. Благодаря ви, господа министри, за това, че бяхте тук е, за среща с нас в началото на румънското председателство. Благодаря за отговорите, които дадохте. А сега нека да съобщя, че официалната церемония в чест на румънското председателство ще започне в началото на румънското председателство ще започне в 6.30 на третия етаж в сградата, в която се намираме. Сега сме на втория етаж, значи един етаж по-нагоре. Благодаря много на министрите. През февруари е добре да сме готови с всичко. Благодаря много, уважаеми приятели. Uh, уважаеми колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Продължаващите междуинституционни преговори. Първа точка – колегата Неоклис Силикиотис. Става дума за повторното използване на информация от публичния сектор. Имате много добри новини за нас. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо, позволете ми да благодаря на всички докладчици в Сянка, и на техните сътрудници, както и на секретарията на комисията ИТРЕ за подкрепата, която ни оказа. Работихме заедно, съвместно и така постигнахме основните цели на парламента. В крайна сметка имаме един текст, в който се предприемат мерки, така че е, гражданите и малките и средни предприятия, включително и новосъздадените предприятия, да имат достъп до полезна информация, която е на разположение на публичния сектор. Успяхме да защитим по-сериозно личните данни и успяхме да направим така, че този регламент за информацията от обществения сектор да бъде в съответствие с регламента за защитата на личните данни и се очертаха фирмите, които влизат и които из... не влизат в приложното поле. Комисията взе предвид нашите съображения за това, че добре е да се направи и оценка на въздействието. Приехме за личаването на член 1. Призоваваме държавите членки обаче да разширят тази директива до е, частния сектор, за да може да има равнопоставеност до влизане в, дири... в сила на директивата на комисията. Достъпът трябва да е безплатен, настояваме ние и е добре там, където данните са скъпи, да има определена, определени критерии, включително и социално-економическите. Става дума за теми, свързани с ежедневието на гражданите, както и за статистика за околната среда и за по-добрата прозрачност. Също така е важно, че вече като парламент можем да се произнасяме за това как се избират тези категории в делегираните актове, за да се разширят съответните списъци. Списъците ще се разширяват само с актове по делегация и се изисква консултация на всички заинтересовани страни. Списъците не могат да се съкръщават и категории не могат да се вадят от тях. Приехме и да има акт за приложение. Целта е да се види точно как ще се избират тези бази данни с висока стойност. Целта е да има яснота за приложението на тази проектодиректива. И така, в заключение, нека да кажа, че преразглеждането на тази директива е много важно за новата цифрова економика. Благодаря на председателя на комисията, който ни даде силна подкрепа по време на тристранния диалог. Благодаря. Благодаря. Добре е да се спомене и това, че приключихме преговорите вчера в 5 часа след обед. Благодаря ти много на Оклис, че представи всички резултати. Те са пошли почти отлични от гледна точка на позицията на парламент. След това, Данника, Хоризонт Европа, докъде сме стигнали? Ами до подкривата круша. Нали точно това обсъждахме сега с румънския министр за научните изследвания. Има проблеми в съвета. Нямаме възражения срещу председателството, но има проблеми с някои държави членки и някои от службите на съвета, които решиха да продължат да се противопоставят на избраното правно основание за решение, е, така че да се стигне до друго правно основание, по което Европейския парламент може само да даде своето съгласие или несъгласие. И така, посланието, което изпращ... трябва да предам днес, на... и се опитах да го направя пред румънския министър, е, че се сблъскваме с доста неприятни предизвикателства. Не можем да разберем, защ... разберем защо съветът няма желание да покаже готовност за напредък по тези теми. Парламентът настоява да се спазва същата процедура, както при Хоризон 2020 година. Ще ви дам повече информация, колеги, след втория тристранен диалог, който ще е в вторник, е, следващата седмица. Започваме в 9 вечерта и трябва да приключим до сутринта. Много приятна програма. Надяваме се да приключим с тристранния диалог. Целта ни е да намерим някакво споразумение с съвета. Комисията като цяло е на наша страна, включително и по темата, по която докладчик е господин Елер, за тези от вас, които следят подробно. Ако, см... те, ако смятат, че а, изчакването на следващия парламент ще доведе до по-добри резултати, честно казано, не се прави. При следващия парламент ще трябва да започнат от самото начало. Не мисля, че е добре да се отлага с повече от една година, защото тогава много трудно ще се работи през юни, все още няма да има комисия но ще видим как ще започнат нещата. Ще има и нов комисар, да, разбира се. Може пък да има нов комисар, който да иска да промени всичко. Еми, нали всички комисари се променят, ще се променят и някои служители. Това показа нашия опит от 2014 година. Бихме искали да вярваме, че следващата комисия и е, нейните служители, независимо от промените, ще успеят да се задействат преди ноември. И така, забавенето в съвета, е, което е доста трудно обяснимо, при положение, че темата е техническа, а не политическа, води до неприятни последици. Има тук е, единодушие в парламента, намерили сме решения, по които всички са съгласни, но ето виждате. Добре, как тогава според вас трябва да се действа? Еми да изчакаме да видим какъв, какъв ще е резултатът от тристранния диалог в вторник. Да видим ще има ли някакъв напредък. От там нататък имаме предвидени мерки, план Б, дори план С. Но просто трябва съветът да действа конструктивно. Благодаря. Отлично. Имате ли по-добри новини за нас, колега? Моите преговори са добри. Аз съм удовлетворен. Относно космоса. Играем от един отбор. Съвет, Европейската комисия и парламента. Имаме някои правни проблеми, които са свързани с задачите на новата агенция и комисията, но гледам оптимистично на резултатите ще се стигне до споразумение след първата, първия трилог. Огромен брой технически срещи се организират преди втория трилог. Той ще бъде на 20 и някой февруари. Към края на тази, тези 10 дни. Имаме силен мандат в парламента, но чакаме мандат и на съвета. Не знам колко трябва да се изчака. Our, our, our pillar, our goal uh, are very clear uh, about access to space. Целта ни е ясна. Достъп до космоса, управление и така нататък. ще работим на техническо ниво. Пак казвам, аз съм оптимист. If... Е, всичко е наред. За мен всичко е окей, не знам за вас окей ли, е, не знам. Преди изборите ще се приключи с първо четене. Благодаря. Цялото название на програмата. Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма. Много благодаря за отчета. Някой нещо иска ли да каже? Не иска. Следващата тема. Създаване на Европейски фонд за отбрана. Господин Краснодемски. Той е нашия докладчик. Господин професор, заповядайте. Е, rzeczywiście odbyliśmy już pierwszy триалог 16 стичня. Релативни крутки 3 години. Проведахме на 16 януари първи трилог. Беше кратък, само 3 часа. Там бяха комисията, министъра. Започнахме с по-лесните членове. Опитахме обаче. Целта беше да минем през всички такива. Ако погледнем резултатите, може да се забележи, че сме успели да стигнем до компромиси. Мислихме за целите на този фонд, мислихме за други елементи. И съвета често се съгласяваше с нас и нашите искания. Сега, не бяхме по всичко на еднакво мнение, особено по древните подробности. Съветът иска повече регионални приоритети – Парламентът иска да мислим повече за стратегическата автономност на Съюза. Но мисля, че може да се работи още по тези теми. Още нещо – бюджет. Постигнахме съгласие, че не трябва сега да се вземат решения за бюджета – Парламентът не иска да се прехвърлят бюджетни средства между от другите фондове към този фонд, тъй като този фонд е различен. Гражданските разходи не трябва да се смесват с военните. Европейският парламент иска ясен бюджет – особено за новите технологии. И така, преговорите такът. Какво друго да кажа? Финансиране. Парламентът защити идеята, че този фонд трябва да се управлява директно от Европейската комисия. Съветът обаче иска по непряко участие на комисията. Идеята е, е, че в някои случаи комисията да позволява такъв тип управление. След това непреките разходи. Постигна се съгласие, че трябва да се излезе с гъвкаво решение, особено за МСП. Не се постигна съгласие, нито консенсус за това какви ще са тези непреки разходи. След така за 50% парламентът каза, че трябва да има два варианта на намирането на решение и че трябва този праг да е по-висок или въобще, че не трябва да има такъв праг. След това протече дебата за подбора на проекти. Има различни становища за критериите, които трябва да се използват. Съветът излезе със свое предложение за допълнителни критерии, свързани с сътрудничеството между държавите членки. И казахме, че трудно ще се определят тези критерии. Ще видим сега съвета какво ще ни отговори. По-настоящем текат много технически преговори. На 5 февруари ще започне следващото заседание, тристранна среща и последно. Най-големият проблем, през който сме изправени, е тук при нас – част от нашите колеги изразиха известни съмнения по този въпрос. И не става дума само за тази тема, тази тристранна среща. Затова се питам колко добре ще преговаряме, като не можем помежду си да се разберем. Помислете, например, за МФР, която трябва да бъде установена. След това е въпроса за третите страни възниква. Част от колегите тук в парламента казаха, че имат проблеми с решения, които ние вече сме взели в Европейския парламент. Така или иначе, това трябва да приключи преди края на този законодателен мандат и не може да се водят такива дискусии. Сега нищо конкретно не може да се каже за самия бюджет, но трябва да приключим поне дебатите по становището и то да бъде завършено. нещо, което може би представлява проблем. Преговорите, като че ли тъкат зад колисите и върват някакви преговори вътре в парламента, това може да бъде разрешено. Можем да говорим открито по този въпрос. Що се отнася до механизма за свързване на Европа? Мисля, че там има съгласие относно евентуално решение. От самото начало бе съвсем ясно, че това е нещо, което ни е нужно и че също е нещо, което може да бъде постигнато. Поне така смята правната служба на Европейския парламент. Получихме едно такова потвърждение, че това е тема, която може да бъде приключена в съответния крайен срок. Благодаря ви за коментарите, за поясненията. Много важни неща казахте. Важна е тази тема за нашата комисия. Въпросът за това кога може да приключим преговорите и как ще изглеждат те. Мисля, че през април ще може да гласуваме по това. Стигнахме до създаване на механизъм за свързване на Европа. Госпожа Вирконен е нашия докладчик. Заповядайте. Благодаря, председателю. Започнахме тристранните срещи вчера. Вчера бе първата. Това е съвместен доклад между транспорта и Комисията по индустрия. Не очаквам големи проблеми. Позициите ни с парламент, с, извинете, с съвета са много близки. Вчера говорихме основно за транспорта, някои хоризонтални въпроси обсъдихме. След това на техническо заседание ще говорим повече за цифровизацията, но така ли иначе мисля, че относно цифровизацията не очаквам големи проблеми. Що се отнася до енергетиката, сега има нов елемент. Трансграничните проекти за ВИ. Европейската комисия предложи 10% финансиране на такива проекти за ВИ. Нашата комисия го вдигна на 15%, в пленарната зала пък гласувахме за 20% за такива проекти, е, които са от трансграничен тип. Така че тук ще трябва да се обсъдят процентите, тъй като предложенията са различни. Ще има и други елементи в енергетиката. Още две-три стани срещи са планирани. Ще има и съвместно заседание на Комисията по промишленост и транспорт. Надяваме се до тогава да имаме резултати от тристранните срещи и през април да се отиде в пленарна зала. Както казах, само един трилог мина. Планираме сега много технически срещи, така че може и на техническо ниво да се стигне до компромиси. Това беше. Uh, uh, Благодаря. Това ли е? Добре. Първата среща вчера е била посветена основно на транспорта, а следващите като че ли ще бъдат повече в рамките на нашата комисия. Господин Маринеско отговаря за транспортната комисия. Не, извинете, отговаря за този доклад в транспортната комисия, така че това е много добре за нас. Благодаря ви за представянето Хена. Надявам се всичко да върви по мет и масло и бързо. И да приключим в този мандат. Скъпи приятели, изчерпахме 17-та точка. 18-та точка. Размяна на мнение с Джулиан Кинг комисар, отговарящ за Съюза на сигурност относно бюджета за изследвания в областта на сигурността в рамките на следващата МФР. Благодаря ви, че сте тук, господин комисар. Изключително важно е да обсъдим този бюджет е, за изследвания в областта на сигурността. Важен за парламента, за целия Европейски съюз, за гражданите. Искаме да чуем за резултатите на програмата за научно-следователска дейност в сферата на областта, както и за ESRP се финансира от седма рамкова програма и Хоризонт 2020. Започнахме седмата такава. Хоризонт 2020, както знаете, е осма такава. Посещението ви е много своевременно, имайки предвид преговорите, които текат по Хоризонт Европа и отбранителния фонд. Това е нещо различно. Обаче не е съвсем различно. Съждаме отбранителен фонд за промишлеността. Бюджета за научни изследвания в рамките на сигурността. Заповядайте, господин комисар. Господин председател, уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря за поканата и за тази възможност да работя с вас. Знам, че говоря с членове на парламента, които са сериозно запознати с тематиката и дори очаквам да науча от този обмен много. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря по тази тема с вас. Това е тема, която е от интерес за вас и затова е важно да имаме такъв обмен на мнения. Надявам се, че ще открием, че сме на много сходни позиции. И така Нека да започна с тези думи, да погледна назад и след това малко напред. Говорил съм с някой от вас и зная, че знаете, че сме изправени пред променещи се заплахи. Средата е динамична. Две години и половина вече работя по темата и по всички аспекти на работата, свързана с Съюза на сигурност. Борбата с тероризма, радикализацията, класическите елементи на киберсигурността, киберзаплахи, насочени срещу нашите системи, платформи, инфраструктура. Или пък борбата с нови заплахи, които идват по кибернетичен път – и злоупотреби с нашата взаимосвързаност, за да се уронят нашите демократични институции и процеси. Както и да не забравяме организираната престъпност. По всички тези фронтове нещата се променят и развиват. И ние трябва да развиваме своя отговор. И за това изследователската дейност в сферата на сигурността е изключително важна. Важно е тя да бъде добре организирана, да мислим напред, да заделим ресурси. И ви благодаря на вас, на комисия, за участието ви по темата. Мисля, че вашите усилия вървят в същата посока. Как да изградим такива изследвания в сферата на сигурността, които да защитават нашите интереси, имайки предвид развиващата се среда. Трябва постоянно да сме в крак с последните развития около тези заплахи и затова имаме нужда от изследвания, които да са много целенасочени, които да отговарят на потребностите на хората в тази сфера, на правоохранителните организации, както и на изготвящите политики. И това е изключително важно, най-вече заради значимостта на средствата, които заделяме за научно-изследователска дейност. 2 милиарда в периода, който споменахте, програми 7, 7 и 8 представляват около половината от всички обществени средства, които отиват за научно-изследователска дейност в целия Европейски съюз. И това е много по-голям процент, отколкото в други изследователски сфери. Запознати се с цифрите, както знаете, по програмата Хоризонт като цяло отиват около 10-15%, а от друга страна преди малко споменах, 50%. Така че на практика се оказва, че има някои държави членки, които разчитат почти изцяло на това финансиране на изследвания в областта на сигурността, за да правят изследвания в сферата на сигурността. Затова имаме висока отговорност а, по програмата Хоризонт. Има и някои големи предимства за това да се правят такива изследвания от това общо европейски план – това може да увеличи въздействието, тези изследвания, тъй като ще ни даде възможност да преодолеем трансграничния характер на много от заплахите за сигурността, пред които сме изправени. И когато тези изследвания са направени добре, да направим така, че резултатите от тези изследвания се предоставят на целия съюз. Този подход също дава възможност да развиваме успешна отбранителна индустрия в Съюза, макар че там още има някои предизвикателства. Така се опазват работни места и се допринася за автономността на нашите действия в сферата на сигурността. Затова разходите ни а, имат голяма добавена стойност. Финансираме проекти, свързани с различни сканери, а, методи за събиране на е, електронни доказателства в наказателни производства и така нататък. Затова е много важно да продължи това финансиране през едния период, но не само да продължим да финансираме, а да заделим повече средства в този хоризонт Европа. Надявам се да сте съгласни с това. Нашата програма за изследване в областта на сигурността се фокусира върху три неща. Първо, справяне с химически, биологически, ядрени заплахи, защита и сигурност, което включва спрязане с тероризма и киберсигурност. Що се отнася до устойчивост на бедствията, трябва да продължим да подобряваме капацитета си, да предотвратяваме, да отговаряме на и да изграждаме след бедствия, може би природни, като такива, каквито се забелязват в много държави членки. Последните лета имаше наводнения както и зловредни и умишлени химически атаки, които в миналото мислехме, че сме забравили, но явно не е така. Както знаем от ужасяващите нападения в Обединеното кралство в Трябва да продължим да работим, да подобряваме защитата на обществените места, както и критичната инфраструктура. Има голямо търсене от държавите членки, включително местните органи на властта, кметствата, да работим заедно, за да изградят по-добре тяхната устойчивост на публичните или обществените места. Има нужда от новаторски решения, имайки предвид развиващите се киберзаплахи. Няма нужда да ви го казвам, но знаете, че има огромна промяна в а, това да се осъзнаят а, тези заплахи хората и държавите членки искат да работят заедно, за да преодолеем тези предизвикателства. Това ще включи също разработването на нови технологии, но също така и подобряване на разбирането ни за човешкия фактор, т.е. какво се крие за тези нападения, какво кара един млад човек да се радикализира. Може ли по-добре да разберем поведението, човешкото поведение след заплахите, за да може и нези, които се озовават на помощ, след това да работят по-добре и да обгрижат жертвите. Също така трябва да слушаме жертвите и да може техния глас да се чува в тези изследвания. Трябва да направим така, че новите технологии да се разработват така, че да отговарят на техните очаквания. Гражданите трябва да знаят, че винаги ще спазваме основните права, ще опазваме личното пространство и ще работим на базата на етични принципи. Една успешна политика в сферата на сигурността трябва да почива върху зачитането на основните ценности и права, иначе хората няма да ти вярват. Може да подобрим и въздействието на тези изследвания в сферата на сигурността, като ги впишем в един процес на изграждане на капацитети, да се види какви са нуждите и след това разгръщане на решенията и онези, които се занимават с тази сфера, като прилагащите органи, оператори на инфраструктура, тези, които откликват при такива заплахи, да се вземат преди техните становища и да бъдат обучени. В настоящата програма тези изследвания трябва да включват хората от практиката, това бе много успешно и даде възможност изследванията да отговарят на нуждите на тези, които работят в тази сфера и се надявам да продължим да го правим и в бъдеще. Също така смятам, че агенциите на Европейския съюз, и имаме много успешни агенции, като Европол, Европейската крайбрежна охрана, само две от многото, трябва да участват при установяването на нуждите от капацитет и съответно да се види какви проекти може да се развият около тези нужди и след това при развръщането на резултатите по-нататък. Какво се случва сега с предложението за Хоризонт Европа, между институционалните преговори като Вашата комисия излезе с предложение за разделяне на този клъстър на два такива. Единият се казва сигурно общество или сигурни общества и вие искате там да се вложат малко повече подробности около дейностите, като например различни интервенции, свързани с управление на границите, пиратство и фалшифициране на продукти или пък превенция на конфликти и миротворчество. Между на Европейската комисия трябва да кажа, че ние наистина подкрепяме такъв отделен кластър, наречен сигурни общества. Очакваме вашите изменения с нетърпение. Вашата комисия предложи този кластър за сигурни общества да получи 2% от общия бюджет на Хоризонт Европа. Сега трябва да се изчака. Да видим как ще протекат преговорите между институциите по цялата МФР. Но аз лично смятам, че президентът на комисията и вашата подкрепа дават една отлична основа за адекватно финансиране на изследванията в областта на сигурността в бъдеще. И накрая, защото го споменахте и знам, че това е тема, която ви вълнува, нека кажа няколко думи за изследванията в областта на отбраната. Знаете, че тук се дава едно правно основание за такава програма за изследвания в сферата на отбраната. Независимо от това, това ще е част от отделен фонд, Европейски фонд за отбрана. Там ще има конкретни правила, процедури, ще бъде финансиран с около 4 милиарда евро този фонд. Тоест, има синергия и трябва да направим така, че тези фондове наистина да работят. Хоризонта и фонда за отбраната. Изследванията и сферата на военно-промишления комплекс и а, цивилните такива трябва да са взаимодопълващи се. Разбирам вашата позиция да има ясно разграничение между двете програми. И в заключение, благодаря ви отново, членът на тази комисия. Благодаря най-вече за работата, която извършвате. Благодаря за постоянния интерес, за подкрепата в изследването в областта на сигурността. Мисля, че това е изключително важно и ще помогне гражданите да бъдат по, в по-голяма безопасност, да се чувстват силни. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, за ясното, изчерпателно изложение. Ние се нуждаем наистина да сме запознати в максималната възможна степен е, с намеренията за финансиране на сектора на сигурността и, и разбира се, отбраната. От името на НП, господин Алер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, микрофон, моля. Това, което говорите, в още по-голяма степен делата ви от последните години, ни убеждава за пореден път каква загуба ще бъде напускането на Великобритания. Е, пък да видим, не знам. Но, по въпроса, е, ние Оценяваме този приятелски покер между комисията и съвета. За трети път парламентът предлага конкретна научно-изследователска програма. Напълно уместна е тази практика за обособяване от основната част на, на това наше предложение. Ам, вие Споменахте възможната намеса с съответните финансови и, и, и нормативни средства за отбрана на границите в съответствие с политиката на, на съвета поначало. Споменахте пиратството и разпространението на неистински стоки. Естествено, въпросът е актуален, има своето чисто економическо изражение. На второ място не се дооценява заплахата за човешкото здраве. По оценки, около 4% от фармацевтичните изделия, които се пласират в Европа, не са оригинални, е, неизвестно откъде са и неизвестно какви рискове носят. И на трето място, е, пиратството и, и фалшифицирането, макар и сравнително нискорискови правонарушения, в все по-голяма степен се включват в финансирането на тероризма. Е, и нещо особено важно за парламента, е, което опасявам се не споменахте, е търсенето на синергия, на синергиен ефект по линия на сътрудничеството. Ние за пореден път подчертаваме своето предложение, е, че европейските институции е, следва да си сътрудничат в по-голяма степен помежду си. Било то ведомствата на комисията помежду си, било то отделни институции, като Европол. Имаме няколко стоти милиона изследователски фонд за кибернетична сигурност, а Европол се финансира с е, сравнително скромна сума от около 5 милиона и, и е уместно Европол да бъде включен или да бъде включен в освояването на фонда, или поне да получи да, определен задел от този научно-изследователски фонд за киберсигурност. Чисто практически смятам, е, целесообразно е да, да се предложат целеви бюджетни средства на отделни европейски институции, като Европол. Въпросът не се движи не поради съпротивата на Министерството на вътрешните работи, разбира се, а на Министерството на науката и образованието, понеже те си опасяват, че им, им, им се иземват средства. Но, но Европол трябва да може да провежда изследвания, които са на предната линия на, на научно-изследователската дейност. И последно, бих искал да кажа някои думи за бюджета. Като цяло, вие любезно споменахте 2%. 2% във всеки случай предполагат увеличаване, и то значително увеличаване на бюджета. И преди 15 години започнахме с бюджет от 50 милиона евро на финансова година. Сега вече с 2% от общата сума на бюджета, това, това е, макар и като относителен дял да не е много, в абсолютно изражение сумата ще бъде сериозна. И аз се надявам комисията и съвета да споделят мнението, че следва да акцентираме при всичко това – научно-изследователската програма за сигурност. Следващият оратор, професор Краснодемски. Аз имам въпрос по нещо, което вие споменахте към края на своето изложение, а именно разграничаването, което вие уместно подчертавате като особено важно за Европейския парламент, между научни изследвания за отбрана, и съответно Европейския отбранителен фонд от една страна и Хоризонт Европа от друга. Смятате ли обаче, че това е възможно на практика? Да се прокарва такова разграничение? Ако погледнем класическите произведения на отбранителния комплекс, е, летателни апарати, бойни машини и така нататък, е ясно, едно е но когато говорим за киберсигурност, как всъщност да направим разлика между гражданско и военно приложение? Е, голяма част от изследователската работа ще се финансира по Хоризонт Европа. И, и неизбежно резултатите ще прилеят ще, към военни приложения. Е, на практика как си представяте вие подобно разграничение за напред? Може ли то да бъде запазено? От гледна точка на парламента е, е, е, е изключително важно да се диференцира. Социален фонд, фонд за кохезия или кохезионен фонд, Нали, средства по тези класически европейски приоритети да не, да не се насочват към отбранителната промишленост, но, но за Хоризонт Европа и особено в тези нови отрасли, каквато е кибернетичната сигурност, вие, нали, вие споменахте също така оказването на е, вредоносно влияние върху демократичните процеси в Европа посредством е, е, електронното пространство. Разликата трудно ще може да се направи. За мен това все още е хипотеза, но аз бих искал да чуя личното ви мнение. Благодаря, господин Рубик. Благодаря и, и, и сърдечна благодарност за докладчика. Наистина, заплахите, под които сме поставени, растат и то е, с е, темпове, с неимоверни темпове. Европейския парламент има, има специализирана комисия СТОА, така наречена, е, научно-технически варианти на развитие в, в, и съответните заплахи. А, и ние сме моделирали а, различни варианти на дезинформация, на масова психоза. И при съвременните електронни средства разпространението на дезинформацията е неимоверно бързо. И, и обектите на подобни посегателства наистина попадат в особено тежко неблагоприятно положение. И опазването на сигурността в Европа следва да се насочи и към собствеността върху данните. Това устройство, което ви показвам, то, то всъщност не е мое. Е, е, е, знаете, имаме 60 страници и общи правила и условия, с които човек е принуден да се съгласи е, за да си ползва телефона, в това число да даде достъп до фотоапарата и е, с този телефон всеки може да прави каквото и да било, без да казва на собственик. В Съединените щати е, сега се правят опити да се проследи кой ползва моите, вашите данни и какво връща обратно в моето уж лично устройство. Е, и, и ако установите някакви липси е, в информацията, с която смятате, че разполагате, вероятно тя не е изчезнала просто. Е, и, и, и трябва да се знае какви алгоритми се прилагат към моите лични данни, и възможно ли е да се представят тези алгоритми нагледно? И тези алгоритми не са право и, и, и, и прерогатива на някакъв елит. Всеки потребител трябва да знае какво става зад колисите, тъй да се каже, на това устройство. Прозрачност и доверие. Това е нужно. Благодаря. Да, заповядайте. Ако може да добавя. Би било добре да, да чуем вашите идеи за бъдещето на, на програмата. По първата програма е бе, бяха изразходвани грубо 1,3 милиарда, по последната 1,7 е, в комисията е, и, и парламентът общо предлагат около 2 милиарда сега. Не искам да разгорещявам спора, но ако бяхте дали 1 милиард на Европол, Европол щеше да се превърне в най-голямата полицейска организация в, в е, света. Е, при съответния мандат, разбира се. Но проблемът е след две програми как да извлечем максимална полза от тях и, и да приближим резултатите в максимална степен до реалността. Е, да, да ги преведем в съответствие с степента на заплахата – И както казах, Европол разполага с 5-6 милиона за кибернетична сигурност, за, за своя център. А програмата е, общо за кибернетична сигурност, за научни изследвания, разполага с грубо 180 милиона. Как да стигнат до терена тези пари? Вие, вие, вие, вие как си представяте нещата за напред? Благодаря ви, колега. Позволете ми аз да, да добавя нещо, може би въпрос. Е, програмата за научни изследвания за сигурност е, е, е, включи десетки, ако не стотици проекти по седмата и по осмата рамкова програма за научни изследвания. И аз спомням, че в началото най-популярните, вероятно и най-финансирани проекти бяха за така нареченото двойна употреба или двойно предназначение, т.е. сигурност и, да кажем, помагало за хора с физически увреждания. Нали? Двойна употреба. И вероятно, ако търсим разграничаване между отбрана и сигурност, Вероятно трябва да мислим в, в, този, в този термин. Двойна употреба. Това ще бъде нова формула, ново съдържание на понятието двойна употреба. Не разграничаване между военното и гражданското приложение, а между е, сигурност и отбрана от друга страна. Мисля, мисля че това би било добро е, концептуално решение. Е, в край краща, добре, е, технологичното постижение е едно, така или иначе. Защо да се, да се прахосват средства по едното и по другото направление, след като е, е, е, едно и също технологично постижение може да обслужи и двете цели? Да, думата е ваша, господин комисар. А, благодаря ви. Благодаря ви за въпросите. Така, някои неща, по които има относителна яснота, по други неща те първа ще се търси яснота в хода на дискусиите. Е, е, комисията е наясно, че вашата идея за разграничаване на, на тези снопове и кластъри е добра идея. И съответно диференциране на проектите. Процесът на работа заедно с вас и с заинтересованите страни за структуриране на тези проекти. Знаете, този процес иска време, така че това, което ви казвам днес, във всеки случай е мое лично мнение и, и не ангажира когото и да било. Процесът е, има своя а, е, а, е, предначертан курс. Аз съм убеден, разбира се, че направленията, които споменах, са уместни. Целесъобразни направления ще възникнат и други, които също могат да бъдат защитени е, в по-нататък хода на разговорите. Е, е, вие приведохте един такъв пример. Подкрепа за агенциите. Аз ги споменавам в частност, агенциите, защото смятам, че не само големите и добре известни, като Европол, гранични брегова охрана и така нататък, но, но цял един кръг от създадени напоследък агенции за сигурност и които се създават по-настоящем, особено за кибернетична сигурност, следва да играят по-голяма роля е, в е, организирането на научно-изследователската дейност. Лично аз съм готов да обсъждам различни варианти на, на, на подход. Дали те ще бъдат приобщени към научно-изследователската програма, нали, сегашното структуриране на програмата, дали, както вие допълнихте, може да стане чрез нарочното им финансиране на тези агенции, е въпрос на, на дискусия. И аз съм убеден, че нашите агенции за сигурността не гладуват финансово. Винаги се спори, разбира се, но, но тези дискусии и нерядко с подкрепата и решаващия глас на Европейския парламент водят до адекватно финансиране на въпросните агенции. Но да, във всеки случай трябва да, да помислим как да ги въвлечем в още по-голяма степен, отколкото до сега в научно-изследователската сфера. За връзката между отбраната, сигурността и гражданското направление ще трябва да, да бъде разгледана. Не знам до какъв извод ще се стигне, но но трябва да се, да се разгледа този въпрос, особено в контекста на кибернетичното пространство и това се свърза с поредицата въпроси, които току-що зададохте. Значи, имам, имаме от една страна Хоризонт Европа, после Европейския фонд за отбрана, имаме Цифрова Европа, е, фонд, нали? И що се отнася до кибернетичните разработки, в Фонда за регионално развитие има някои задели, а имаме го и Фонда за вътрешна сигурност, както и Фонда за интегрирано управление на границите. Да насочваме средства от тези фондове все в кибернетичната област. Значи ще трябва да намерим някакъв начин да, да, да поговорим за това как от една страна да не се нарушават мандатите на тези фондове, а от друга страна, освояването по, по отрасли да бъде координирано помежду им. В случая за кибернетична сигурност, защото в определени случаи при отделното освояване на фондовете ще има дублиране между гражданска кибернетична сигурност, вътрешна национална сигурност, отбрана, т.е. външна сигурност. Аз нямам конкретен отговор в момента, но не съм предубеден. Смятам, че това трябва да се разработи и то съвместно помежду ни. Между Фонда за отбрана от една страна и Хоризонт Европа от друга, според мен Фонда за отбрана следва да се насочи към собствено отбранителни разработки. И въпросът за кибернетична сигурност има своите отбранителни измерения. А Хоризонт Европа, пак според мен, следва да осигурява финансово разработки технологичен характер за кибернетична сигурност, производствен капацитет, проучване на рисковете и на тяхното намаляване. И това ще бъде обширна научно-изследователска тема. Тук но не става дума само за сегашния свързан свят. Става просто за бъдещи неща, за, за нови технологии, блоковите вериги, изкуствен разум и така нататък. И също така, Хоризонт Европа би следвало да, да, да е, овластява, както се казва, и отделните граждани, и, и държавните органи, а и частния сектор. Да им дава възможност за защита на собствените им лични данни и охрана на личното им поведение в електронното пространство. Всичко това може, може да стане в рамките на Хоризонт Европа. Обаче, разполагаме с определени средства, както знаете, специално заделени за кибернетична сигурност в цифрова Европа. Аз категорично подкрепям, съм за. И комисар Габриел е, и, и други сме единни на, на това мнение. Тук разделението не е толкова функционално, е, колкото е, технологично, ако щете. Е, Хоризонт Европа трябва да се занимава най-вече с научни изследвания и иноваторски разработки, а разработката на, на способностите, нали, на, на, на самите физически обекти, на, на внедряването им следва да бъде работа по-скоро на цифрова Европа и съответно финансиране, а в някои случаи и, и по другите фондове. Например, от Фонда за регионално развитие, доколкото става дума за местни органи на управление. Или пък, ако говорим за Европол, Фонда за вътрешна сигурност. Гранична и брегова охрана. Съответно, интегрирания фонд, е, фонда за интегрирано управление на, на границите. има различни източници на финансиране за кибернетична сигурност, наистина, ще трябва по някакъв начин да ги съгласуваме. Значи всеки фонд има свой профил, разбира се, но понеже кибернетичната сигурност е, е, е се, се проникваща, хоризонтална тема, и понеже тя ще се развива динамично, ще трябва текущо вход да потърсим най-разумния начин за обединяване на средства. Аз по този начин не се опитвам да се измъкна от въпроса ви. Това е наистина всичко, което мога да кажа на този етап. Определено търсене ще има на, на, на средства за кибернетична сигурност, а ще трябва да се съобразяваме и с променящия си характер на заплахата. Не знам дали е, това ви удовлетворява като отговор, особено на последните три зададени въпроса, но, но това е наистина моето гледище и не ми остава друго, освен да ви приветствам за неотклонната подкрепа, която оказвате на адекватното финансиране в тази изследователска област. Понеже приносът е сериозен. Било то е, в авангарда на, на научните изследвания, за които говорим сега, или, що се казва до по-традиционни дейности, като гран, брегова гранична охрана. И, е, и, и неща от полицейски характер, ако щете, е, е, регулиране на летателни безпилотни апарати, дронове и така нататък. И, и при това как всичко, всичко това да се съчетае с социологическите изследвания. Говорим за екстремизъм, радикализация, насилие от ляво и от дясно. Uh, uh, uh, Благодаря ви много. Благодаря ви, господин комисар. Беше много важно, че имахме възможност да обсъдим тези важни въпроси. Господин Ерлер, виждам, че имаме 5 минути. Бих искал да ви обърна внимание на историята. Това, което казвате, звучи много убедително. Имаме мотив към прембила за разработване на мерки в областта на обществените поръчки, които са свързани с закона за конкурен... с правото за конкуренцията а, има специални а, възможности, когато, в които става дума за изследователски програми. Затова е по-лесно да се действа чрез финансиране на научни изследвания, а не по друг начин. Убедително е, като цяло, просто исках да покажа, че има съвсем а, добри технически основания да действаме. Добре, вашата генерална дирекция да следи преговорите, при които комисията ще е един вид посредник между парламента и съвета. Насърчаване настояваме за насърчаване на оперативна съвместимост с, а, между цивилните технологии и военните технологии и да се подобри оперативната съвместимост между гражданска защита и а, армията. Беше много трудно да се постигне съгласие тук в парламента но имайки предвид естеството на заплахите, на практика при кибератака е почти невъзможно да се каже дали става дума за цивилно престъпление, за военна атака или за нещо друго. Все повече е, Русия използва дейности на така наречени патриоти са да, които получават възможност, възможности да използват устройства, които се продават в търговската мрежа за кибератаки в, своите патриотично настроени уикенди. Затова искахме да имаме възможност да се произнесем именно по този тип проблеми и особено при стоките за дойна употреба. Министрите на научните изследвания ще обсъдят тази тема. и като цяло до сега са им, проявили доста по-голямо нежелание да се занимаят с нея от министрите на вътрешните работи. Но тъй като става дума за доста сложни изменения, е важно те да не бъдат загубени по време на преговорите. Защото преговорите ще се водят от министрите на научните, отговарящи с научните изследвания, докато става дума за сфера, силно засягаща отбраната и вътрешните работи. И затова се обръщам към вас с този призив, тъй като комисията ще бъде посредник при тези преговори. Мисля, че парламентът успя да се пребори за един приемлив компромис. Съгласен съм с казаното. Вземам предвид това, което казвате. Благодаря ви. Много ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви за тази дискусия. Колеги, не знам дали е това е добра или лоша новина. Вие ще кажете. утрешното заседание на ИТРЕ се отменя. Не знам дали това за вас е добра или лоша новина. Точка разни няма. Желаящи 18 и 19 февруари в Брюксел ще са следващите ни заседания. Благодаря ви много. Всичко добро.